Колеги, бонжорно, скусате ритардо. Добър ден, колеги. Извинявам се за закъснението. Започваме с последната работна сесия преди лятната вакансия на нашата комисия. Ако няма възражения, ще помоля да приемем парламент, извинете, протокол от 18 юни 2013 година, така както е изпратен той е, до всички ви. Има ли възражение? Няма. Приема се. Искам да ви припомня, че нашето заседание се излъчва по интернет от сайта на Европейския парламент. Преминаваме към четвърта точка веднага. Точно днес господин Яколино, нашия докладчик, който представи е, своят е, заключителен текст на 18 юни. Знаем, че има 392 изменения по неговия текст което показва огромното внимание на колегите към работата на нашата комисия. Днес ще говорим по тези изменения. 392, пак повтарям, са те. Идеята тук е по-добре да изразим позициите на различните колеги, които са представили своите предложения за изменения. Давам ви 20 минути, господин Яколино, с които разполагате, за да представите доклада. След това по 3 минути ще дам на колегите, като ще започна с координаторите. Имате думата, господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Както току-що ни припомнихте, имахме изключително внимание към доклада, то е в края на нашия мандат, 392 изменения се подадаха по него. Към средносрочния доклад имаше два пъти повече. Огромно участие на колегите. Разбира се, пропорционално на вниманието им, но обратно пропорционално на присъствието им на нашите заседания – защото тази тема пък е много важна за нашите граждани. Искам да ви припомня, че средносрочният доклад имаше 77 компромисни изменения. Стигнахме до тези компромисни изменения с изключително желание от страна на колегите и отделните политически групи. Средносрочният доклад след това бе одобрен с голяма мнозинство през юнската Страсбургска сесия, която скоро свърши. Искам да благодаря тук на нашия секретарят, заедно с колегите, колегите, с ръководителите на групи, с докладците в сянка и службата на председателя извършиха изключително полезна работа. И така продължавам напред. Измененията – Предложените изменения в някои обстоятелства е, представляват наистина много ценни идеи, положителни идеи, за да се подобри качеството на един доклад, който така ли е, че смятаме за изключително добър. Е, смятаме, че той ще помогне и на съдебните власти, на правоохранителните власти, както разбира се и на държавите членки. В някои от случаите говорим е, за изменения, които всъщност повтарят това, което аз бях вече казал, така че не допълват по никакъв начин текста ми. Аз, разбира се, заедно с другите групи съм съгласен да постигнем съгласие по определени изменения, които да подкрепят работата ни. Сега, що се отнася до синтез на изказванията в писмен тип, искам да кажа, че средносрочният доклад бе прият и той бе изключително изчерпателен за темата. В заключителния доклад рационализирахме, намалихме съдържанието, и намалихме броя на приоритетите по отношение на прането на пари, организираната престъпност и корупцията. Също така в заключителния доклад искахме съвсем ясно да се включат онези части, които няма как да включим, тъй като има ограничения по размера на доклада, но така или иначе те са неразделна част от този доклад и от консолидирания текст, който бе прият в Страсбург като средносрочен доклад. И сега по-конкретно. Първо, трафик на хора. Говорихме много по тази тема. Имаше изменения, които бяха включени в компромисите, други не. И сега отново бъдат, биват представени от колегите. Дейонгер, Сондергард и други колеги, като мен, се опитаха да направят нещо като заключителен списък на приоритетите. И е, високо ценя това с подкрепата на секретарията трябваше да намеря място на някои изменения, като променя определени части или разместя а, текста в окончателния текст. Отбелязахме си приноса на ЕКАРЕ, както и на други групи. Отбелязваме също така, че Великобритания положи големи усилия, що се отнася до мандата за Европейската заповед за арест и съдебното сътрудничество. Много ни се искаше да има такъв тип съдебно сътрудничество, което да се основава на доверие между държавите членки. Ето, че нещата се получават. Някои прокурори показаха, че ръководят наистина борбата с организираната престъпност. Затова припомняме техните имена. Хората, които познават добре мафиите, знаят най-добре как да ги ударят решително. Госпожа Файон и госпожа Алфано говориха за банкнотите от 200 и 500 евро, като се говореше за проследимост на тези банкноти. Ще вземем това предвид. Колегата Карона пък Говореше за екомафиите, имаше и други пасажи, които са свързани с клеветата и, друг вид, и други видове престъпни състави. Госпожа Гомес също говореше за конфискуването на имущество и предоставянето му за публични цели. Госпожа Алфано говори и, и предложи своите изменения както и много други колеги. Има и пасаж за други конкретни въпроси. Също така говорим за ден, в който да се припомнят невинните жертви на мафиите. Ще видим дали това е най-доброто решение, разбира се, или пък а, трябва да бъде различна датата, за да може всички държави членки да я отбележат. Така ли, че ще мислим по този въпрос през следващите дни. И накрая, госпожо председател, мисля, че ще свърша доста преди времето, което вие така щедро ми отделихте. Последната страница. Едно мое изменение. 387 изменение. Няма да го чета сега, защото нямаме време. А, искам да огранича времето, но така или иначе в това изменение съм включил всички изменения, а, които се съдържат а, в а, целите на тези усилия, които ние всички полагаме това трябва да бъде прието, разбира се, с дефиницията на организирана престъпност, престъпление от организиран мафиотски тип, банковата тайна, обежищата, данъчните обежища в Европа. След това залаганията от спортен тип, сътрудничеството в съдебната сфера между държавите членки, конфискуване на активи, реципрочно признаване на присъди, след това компаниите, които са били осъдени за корупция или за проникване на мафията и така нататък и така нататък. вече 15 месеца. Мисля, че април 2012 започнахме, а сме юли вече 2013 година, така че мисля, че са 15 ти на месеците на нашата интензивна работа. И сега обсъждаме въпроси, които са познати на всички ни. Надяваме се да има още една среща за разглеждане на измененията и компромисните и другите. Надявам се да успеем да реализираме целта си през първата седмица на септември, а на 17 ще се гласува по заключителния доклад на нашата комисия. Така че на този етап смятам, че това е общата рамка, която мога да обрисувам Предлагам на вашето внимание доклада и искам да ви припомня, че би било добре при заключителното гласуване да има огромно мнозинство, бих казал дори единодушие, защото по тези теми е, едва ли може да има някакви видове е, спорове. Видяхме го и при средносрочния доклад. Аз като докладчик ще направя всичко възможно и може би това, което не е възможно дори, за да може доклада да бъде ясен, да бъде балансиран, а, защото докладът е изключително а, важен за цяла Европа. Благодаря ви, госпожо председател. Преди да започна дебата, искам да приветствам колегата Руза Томазич, който представлява Харватия и ми Миналата седмица, както знаете, страната му влезе, извинете, колегата е дама. Той е член на ЕКАРЕ. Bene, adesso apro immediatamente il dibattito, do subito... Сега ще дам веднага думата на Вероник Матия. Три минути на твое разположение. Merci, la Благодаря, госпожо председател. Три минути са много. Искам първо да поздравя докладчика. да го поздравя за цялата работа, която е свършил по окончателния доклад, да поздравя всички колеги, които са направили предложения за изменения. 392 изменения, това показва интереса на колегите към работата, която сме свършили за 6 месеца и изобщо към проведените изслушвания, към работата на комисията като цяло Искам да напомня, че тази подкомисия е създадена по силата на желанието на колегите от групата по граждански свободи, комисия Либе, но и всички членове на парламента изразиха желание да създаде подобна подкомисия е, в пленарна зала. Е, така че всички искаха да се създаде такава комисия. Окончателният доклад е на лице. Е, при междинния доклад имаше 700 изменения, сега те са 392 и те отразяват както безпокойствата, така и желанията на всички колеги за борба срещу организираната престъпност и изпирането на пари. Това е бич за Европейския съюз. Докладчика засегна всички въпроси, незаконната търговия с хора, борбата срещу организираната престъпност, всичко, което може да се направи, е, полицейско сътрудничество, съдебно сътрудничество, борба срещу незаконни, срещу фалшифицирани банкноти от 200 е, евро, от 500 евро. Салваторе каза всичко необходимо е, и се надяваме през септември да се изработят компромисните изменения и да се съчетаят всички видове политика за борба срещу този бич, който е, дълбоко ни безпокои в Европейския съюз. Това е което мога да кажа по доклада. Мога да ви кажа, че след разговори с, с литовското председателство, ние се спряхме на всички е, тревоги на литовското председателство и най-вече на неговите приоритети. И тези приоритети е, е, почти съвпадат с приоритетите на министрите на вътрешните работи, с които аз обсъдих тези въпроси. Аз мисля, че трябва да се съсредоточим върху, криминали... Е, върху организираната престъпност в Европейския съюз във връзка с литовското председателство. Благодаря. Е Благодаря. Три минути на госпожа Файон. най najlepša хвала е, хвала. lepa Salvatoru za to um, благодаря, Салваторе, за проекто доклада. Аз също бих искала да ти благодаря за отлично свършената работа. Тази на теб и на докладчиците в сянка, както и на всички колеги, които са се включили в неговото изготвяне. Мисля, че а, имаме значителни подобрения, но ми се иска този текст да бъде взет предвид от европейските правителства в борбата с организираната престъпност. Борбата с организираната престъпност все повече става а, проблем на местно равнище и не винаги борбата с този а, бич е ефективна. В нашата група бяха внесени няколко вида изменения. Ще спомена само най-важните от тях. Първо, трафика на хора. Това е проблем, който а, тормози всички държави членки, както държавите на происход, така и а, държавите членки, а, в които отиват тези хора. Не всички държави са ратифицирали споразумението в това отношение, а, което се отразява и на ефективността на борбата с трафика на хора. Трябва да поставим акцента на този проблем, защото жертвите на трафика на хора са оставени на волята на трафикантите. Тези хора нямат документи за самоличност, те живеят в непрекъснат страх и можем да направим много, за да им помогнем. Ще внесем компромисно предложение, което се надяваме да удовлетвори всички. По въпроса за мигрантите, бих искала да кажа следното. В измененията си сме казали, че много от центровете, приемните центрове в Европа не третират добре мигрантите. А по проследяността на банкнотите от 200 и 500 евро, в момента в парламентарна комисия Либе работим по доклад – чиято цел е борбата с нарастващото фалшифициране на банкноти, е, както и борбата с прането на пари. Затова ми се струва, че минимална хармонизация на санкциите в Европейския съюз ще е от полза. Минимални а, санкции, като например 6 месеца лишаване от свобода. Господин Яколино и аз винаги сме посочвали, че се развива престъпна дейност и в селскостопанския сектор – и по-специално в хранително-вкусовия сектор. Това не представлява опасност за гражданите, а за държавите членки, които извеждат на преден план качествените хранителни продукти. По залаганията и казината ми се иска да заличим законосъобразното залагане – защото залаганията не са законни в всички държави членки. Имаме различни правни уредби и от това, което се случва, виждаме, че съдебните системи не са достатъчно ефективни. Гражданите не винаги имат доверие в съдебната система – затова отново бих искала да повторя, че се нуждаем от ефективна съдебна система. Тя е от ключово значение. Като тя не трябва да защитава ничи интерес, съдебната система трябва да бъде независима. Съдиите са независими при постановяването на решения. В този смисъл нашата група ще внесе изменения, тъй като това са основните аспекти, които ни интересуват. Надяваме се, че през септември ще имаме отлично предложение на групата. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Ньютон Дан. Uh, um, uh, Благодаря, госпожо председател. Изключително важен е този момент. Uh, извършихме огромно количество работа последните 12 месеца, събрахме много информация. Сега трябва да излезем с един отличен заключителен доклад, защото иначе работата ни ще отиде по дяволите. Така че моментът е наистина изключително важен. Най-важното, което тази комисия може да направи, е да гарантира, че при завършването ни, за съжаление през октомври изтича мандата ни, работата ни да остане, т.е. да остане след нас проправен път за идните какво ще направи новият парламент? Ще създаде ли той подкомисия, ще създаде ли комисия, която да продължи работата на нашата комисия? Защото от една страна могат да кажат, а чудесно, те са се позабавлявали 2013, ние ще правим нещо друго. Не, ние трябва да сме тези, които да кажат какво да прави следващия парламент. Също така трябва да зададем а, и списък с задачи на идната Европейска комисия. До година очакваме нови комисари и трябва да им кажем какво очакваме от тях как новият парламент ще извършва контрол върху работата им, за да сме сигурни, че извършват дейността, която и пряко избраните депутати искат те да извършват. Така че това е много важно. Какво ще прави парламента и Европейската комисия. На трето място, как ще се държат държавите членки. Както каза и Таня Файон току-що, ако държавите членки не ратифицират документи, това би било ужасяващо. Трябва да оказваме натиск върху тях. Остава огромна работа след края на мандата на нашата комисия. Освен това, си мисля, че много важни теми изкристализираха от работата ни. Пълният провал на държавите членки за ефективна трансгранична работа е факт. Каквито и да са причините за това, може да не си вярват, може да има исторически причини, не говорят на един език, системите им са различни, причини много. Но тук се съдържат и нашите препоръки. Трябва да работят много по-добре в трансграничен план. Както сме чували многократно, престъпниците работят отлично трансгранично, докато държавите членки някакси никак не успяват. Така че трябва да се работи в тази насока. Една от а, сферите, в които трябва да се работи, черпики от опита ми в Вашингтон, е създаването на една федерална полицейска служба. Зная, че това не може да стане незабавно, има много стъпки по пътя към постигането на такава полицейска сила, но трябва да помогнем на Европол, който да има правомощи и на улицата, а не само да събира отлични разузнавателни данни. Още нещо. И то е статистиката. Защото фалшифицирането е навсякъде. Има подправяния на, на стоки, на документи по цял свят. Голямата част от фалшифицираните стоки идват от Китай. Губят се много приходи от данъчни сборове. И ако съберем всички тези данъци, изведнъж може да се окаже, че дори ще излезем от рецесията. За това трябва да работим в тази посока. Онези от нас, които бяха в Нью Йорк с нашата делегация, бяха шокирани от това, че много малък процент от контейнерите се проверяват. Полицейския шеф в пристанището в Нью-Йорк каза, че проверяват само 5% от контейнерите, които влизат на това пристанище в Нью-Йорк, макар че самия той каза, че знае много добре, че останалите в останалите има и фалшифицирани или подправени стоки и кокаин. В Антверпен само 3% от контейнерите се проверяват. 97% от контейнерите, които влизат в Европа, не се проверяват. Ето за това сме заляти от кокаин и фалшифицирани стоки и какво ли не друго. Така че трябва да излезем с препоръка в тази насока. Какво да се направи за тази липса на контрол върху контейнерите? Даваме, оставяме вратата отворена един вид за престъпниците. След това, обмена на данни в трансграничен план. И тук трябва да се работи много. Кметът Джулиани успя с принципа си никаква толерантност като престъпността, като свърза базите данни на отделните полицейски участъци в голям Нью Йорк. Така той си изгради по-ясна представа за това какво се случва. Ако държавите членки не си сътрудничат и не споделят данни помежду си, няма какво да се чудим, че престъпността процъфтява. Имаме нужда също така от еднакви наказателни мерки в държавите членки и от чисто наказателно правен тип и при а, изземането и конфискацията. Може би трябва да се използва опита на по-силните и това да бъде прехвърлено към по-слабите. Друг друга сфера, киберпрестъпността, там трябва да се работи много, и след това прозрачността. Мнозина ни казаха, че прозрачността всъщност е ключа към борбата с престъпността. Ако всичко е прозрачно, няма как да бъдеш корумпиран или да си присвояваш държавни активи. Така че има едно огромно наследство, което нашата временна комисия би трябвало да остави за бъдеще. И още нещо, мисля, че ми изтече времето благодаря, че не сте показали колко време говори, защото говорих дълго. вчера британското правителство каза, че няма да участва в полицейско сътрудничество с Европейски съюз и съдебно сътрудничество. Изключително скудоумно начинание. Много се надявам това да се излъчва по интернет и всички да го чуят, защото това е изключително глупав ход на британското правителство. Ние сме в коалиция, както знаете, в правителството сме. Казахме им, че така не се прави, но консерваторите ще го направят, защото Имаме изключително глупави консерватори, които са силно десни консерватори, както казах, но ние сме в коалиция, човек прави компромиси. Това, което не се каза обаче вчера и искам отново това да бъде чудо по цял свят, ако е възможно, това, което не бе обяснено от нашето правителство, защото явно ги е срам, е, че европейс... извинете, Обеденото кралство първо трябва да излезе от всичко. Тоест, трябва по всички 35 мерки, които иска да използва бетелското правителство, трябва да се проверят нови преговори. Това означава, че месеци наред ние няма да бъдем защитени срещу организирана престъпност, защото не сме преговаряли с другите държави членки Европейската комисия а, влизането на тези 35 мерки, които Лондон иска да наложи. Ако аз а, бях мафиот, щях да потривам сега ръчички и да кажа, о, чудесно, как ми отвориха вратата. Те няма да си сътрудничат с Европа, с останалата част от света в този период от много месеци. А, между другото, не се знае колко месеци ще има нов парламент, нова комисия, как ще завършат тези преговори. Така че това е изключително безотговорно. Съжалявам, че Тим, който е изключително разумен консерватор, а, не е тук, за да ме чуе, вече не е в нашата комисия. И накрая, има огромно количество работа, което ще остане след нашата комисия. И Салваторе, и Таня, и Вероник. Извинявай, но трябва да приключваме, казва председателката. Трябва да намерим добри компромиси, за да оставим след себе си следа. Благодаря. Благодаря, благодаря, че изрази своите тревоги за Великобритания. Сега давам думата на колегата Борселино. Благодаря. Искам и аз в началото да благодаря на цялата комисия. Искам да благодаря и на нашата председателка, и на секретарията, както и на всички колеги, разбира се и на докладчика Яколино. Благодаря на всички онези, които работиха с ентусиазъм и с изключително внимание по тази тематика. Смятам, че е изключително важно, че изобщо зачекнахме този въпрос огромен брой изменения бяха подадени, което показва огромното внимание, което, както каза колегата, е обратно пропорционално на присъствието в залата. Пак няма хора тук, но междувременно, разбира се, такът и други заседания, важни заседания и, за съжаление, това отнема от вниманието на колегите. Ако погледнем нещата в перспектива, трябва да кажем, че огромно внимание бе отделено на темите, с които се занимава нашата комисия. Мисля, че успяхме да привнесем и нови елементи по темата, т.е. не само да повтаряме вече казано и вече познато, а успяхме да внесем нов елемент по темите, които обсъждахме. Смятам, че това е най-важното – Измененията, които бяха представени от колегата, както каза и Яколино, понякога просто се занимават с теми, които вече присъстват в доклада, но пък други въпроси, като например екомафията, бяха пренебрегнати. А това е много важен елемент и е важно да бъдат включени екомафиите в доклада. Тази тема засяга цяла Европа, а не само определени държави. Същото се отнася за трафика на хора. Говореше се, продължава да се говори в доклада по тази тема, но е важно да се подчертаят определени моменти или малко да се задълбочат и това няма да навреди по никакъв начин на доклада. Колегата Мораес обръща внимание на незаконната миграция или нередовната я нарича той, не незаконна, не знае защо, така или иначе това е друг подход и според мен трябва да бъде също включен. След това вниманието към трафика на хора, като той е двоен. От една страна има са онези, които извличат економическа полза, от другата страна а, обаче е пазара на проституцията, така че трябва да бъде засегнат двойствения аспект тук. След това, в земеделието, Продоволствената сигурност е една тема, която е изключително важна и сложна, засяга цяла Европа. Още нещо, което бе засегнато в измененията на моята група, е включването сред престъпленията на три теми, които са изключително важни. Трафик на отпадъци, на произведения на изкуствата и на защитени видове. Това трябва да бъде включено сред различните престъпни състави в наказателните кодекси на държавите членки. Говори се вече за фалшифицирането на големите банкноти, говоря за банкноти от 200 или 500 евро. Също така трябва да обърнем внимание за защитата на журналисти, които се занимават с разследваща журналистика. Още нещо. измамата е, с цел ощетяване на економически интереси на Европейския съюз. Тук дефиницията трябва да бъде изчистена. И след това този ден на памет е, за жертвите на мафията, според мен е добре да, бъде, да има такъв ден, в който да се припомнят невинните жертви на организираната престъпност и на мафиите. В е, Италия преди 18 години и 21 март всъщност е този ден. Това е важен ден за Италия, защото това е първия ден на а, пролета, един вид ново начало, да върнем доверието на гражданите, да припомним мафиите и е, да помогнем един вид на хората да излязат от е, такъв тип е, травматични преживявания. Може и датата е друга, ако тя не е добра за другите държави членки, но тъй като съществува такъв ден, в определена държава членка, моята, е хубаво да има предаване на това послание към другите държави членки, защото това е положително послание. Освен това, подчертавам отново колко много работа бе извършена. Темата е огромна и тя, колкото повече разговаряш за нея, толкова по-голяма става. Просто се разширява пред погледа ти. И това показва колко е нужна такава комисия, такъв тип работа, защото иначе маргинално се обсъждат тези въпроси. Много се надявам всичко това да има значителна тежест в работата на следващия парламент и че няма да остане една хубава инициатива, от която обаче след това нищо не излиза. Започнахме едно начинание. Надявам се Европейския съюз да иска да продължи да върви по същия път. Благодаря. Благодаря, госпожо Борселино. Има ли други желащи да се изкажат? Нямам. Преди да дам думата... А, не, има. Имате думата. Колега Жобро, прего. Bardzo dziękuję. Chciałbym również e, podziękować wszystkim koleżankom i kolegom i państwu. Благодаря ви. На свой ред искам да благодаря на колегите и на административните служители, които ни помогнаха в изработването на е, доклада. Искам да се спра на два въпроса, е, които бяха засегнати в дискусията и които според мен са много важни е, може би трябва да ги изтъкнем и в компромисните изменения. Имам предвид въпроси, е, които са добре познати на всички, но които все още не се прилагат. Е, това е защитата на иземването на имущество, е, което е придобито вследствие на организирана престъпност и също така приходите от е, незаконна собственост и незаконни дейности. Е, прилагането на подобни мерки е различно в е, отделните страни и Опитът от отделните държави членки сочи, че това е много важен инструмент в борбата срещу организираната престъпност. Аз виждам, например, какво се случва в Польша. Има мерки, които бих дали възможност на властите да иземват имущество, което по един или друг начин е свързано с незаконни действия. Поне, доколкото знам аз, в други държави членки има препятствия пред прилагането на подобни мерки. И затова аз смятам, че въвеждането на подобни разпоредби би било много важно. Искам да се спра и на друг въпрос. Това е значението е, на изграждането на съвместни разследващи екипи в Европейски съюз. Предвид естеството на организираната престъпност, мисля, че е, на съвместни разследващи екипи в никакъв случай не трябва да се гледа с, с снисхождение. Тък му обратното, те биха допринесли е, много ефективно за борбата с организираната престъпност. Е, е, е, имам... Аз мисля, че главният прокурор на Польша и министра на правосъдието са на мнение, че е, съвместни разследващи екипи, доброто сътрудничество е, биха били много полезни, но от друга страна все още няма е, необходимите законови разпоредби, за да се изградят такива съвместни екипи. И е, заради това смятам, е, че трябва да се осъществят значителни промени, за да могат да се създадат е, такива екипи, когато е необходимо. Благодаря на колегите. Жобро има думата господин Шмидт. Uh, благодаря ви съвсем накратко и аз бих искал да благодаря на докладчика и да а, подчертая това, а, което каза колегата Дан и за двете неща, и за излизането на Обединеното кралство от сътрудничеството. Да, това е истинско бедствие. Та, по сътрудничеството наистина считам, че трябва да се направи много повече и текста в доклада е слаб. Трябва да бъде малко по-конкретни и стрикни, защото поне според мен в противен случай няма да решим проблемите. Няма да ги решим, ако а, не създадем Европейска полицейска служба или както искате така наречете. Един практичен пример. Има трафик на а, хора в, в Синейската пустиня. Хората, 4000 хора, ежемесечно се оказват в тази пустиня – Извинявам се. Да, да, да. Та, оказват се в тази пустиня, те са отвлечени, биват измъчвани, като а, техните органи се взимат и се трафикират в други държави. Има а, плащане на подкупи, към 30-40 хиляди евро. Преди няколко седмици имаше а, съдебно дело в Стокхолм и две лица, които живеят в Швеция, бяха обвинени. Беше постановена и присъда и тези две лица бяха осъдени в това съдебно дело. Знаем, че това се случва и в останалата част на Европа, но нищо не може да се направи. Ако не се лъжа, тези екипи се наричаха съвместни екипи за разследване и те бяха част от Европол. Полицейските служби в дадена държава казват, ние искаме да работим заедно, за да можем да се справим. И е много странно, че всички ние знаем, че това се случва многократно и а, сега за първи път в Европа имаме дори и съдебно решение, а ние не действаме бързо бързо. И а, това е изключително лошо. Просто исках да ви обърна внимание на това, което се случва. Нуждаем се на по-стриктен, конкретен текст. Не се нуждаем само от сътрудничество, а от Европейска полицейска служба. Знам, че това е трудно, специално за британците, за моята държава. А, добре и за вашата. Хубаво. Наистина трябва да направим усилие, за да се справим с организираната престъпност и за тази цел трябва да засилим доклада. Можем да подкрепим измененията, които препоръчват по-бързи действия и по-конкретни мерки. Благодаря. Благодаря, госпожа Вайлер. Ja, vielen Dank, э, Herr Schmidt. Ich wollte, ähm... Благодаря, господин Шмидт. Исках е, да се изкажа съвсем накратко след е, казаното от вас. Надявам се, че днес или утре или други ден ще можем да назначим е, европейски главен прокурор това ще бъде първа конкретна стъпка. Не е достатъчно само да пишем нещо черно на бяло, трябва да има някакъв орган с съответните правомощия. Аз не съм песимист към това. Като вас надявам се, че до година е, или най-късно след следващите е, европейски избори е, ще можем да действаме единно. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика, искам да ви припомня нещо. 9 септември. Страсбург. Ще се занимаем а, с а, измененията. Ще бъде едно допълнително заседание на нашата комисия Крим. Говорим за 17 септември, където след обед ще се обсъжда тази тема. Надявам се въпросите, които ще възникнат, да бъдат бързо разрешени. В изказването, което не е свързано с нашата комисия, да е, но с изказването на Бил Нютон Дън, когато говореше за своите тревоги и безпокойства, свързани с хипотетичната възможност Обединеното кралство все повече да бъде завзето от мафиотски организации. Трябва аз да искам да коментирам, твоето безпокойство вече е факт, според мен. Искам да припомня казаното от Оле Шмидт и от Барбара Вайлер. Подценява се чисто политически от страна на държавите членки този елемент. Няма желание, няма решимост в сред определени среди а, от държавите членки да се подпишат определени решения. Когато се роди нашата комисия, нейната цел беше не само да излезем с общ текст за борба с организираната престъпност, изпирането на пари и корупцията, но всички много добре знаем необходимостта да се подсили сътрудничеството между държавите членки и международното сътрудничество като цяло. Тази комисия, нашата комисия, бе обсъждана от държавите членки, трети държави оцениха високи нашите усилия, особено пътуването ни до САЩ доказва това. Бяхме в Вашингтон, както знаете. Штатските органи изключително се заинтересоваха от нашата работа и смятам, че това е доказателство за значимостта на проблема. Нещо друго, което трябва да анализираме е следното. Докато държавите членки, разбира се и Европол, не разберат, че е необходимо да се инвестират тотално, и наистина вярвам, та, трябва да се инвестира в сигурността, което не означава само репресия или военизация. Репресията означава свобода, демокрация и сигурност за нашите граждани – Allora, fino a quando noi saremo distanti da questa percezione... Да, докато не разберат всичко това, нашата работа ще се опитва да предоставя някакви идеи, всички елементи на хартия, разбира се, за да се подсили сътрудничеството, но нищо няма да се случи. Няма да има политически воля, няма да има политически решения, а това е решителното. Ето това е нужно, за да се задвижи нещо. И ако се върнем назад една година, никой нямаше да произнесе думите, които чухме днес, тогава защото в рамките на тази година бяха направени толкова много изслушвания и в тези изслушвания ние разчепкахме всички проблеми. Чухме всички експерти, всички прокурори, съдии, правоохранителни специалисти, журналисти, които разплетоха всичко това, показаха ни различните аспекти, показаха реалността пред нас. Така че ние разбрахме каква е необходимостта да се отиде отвъд и над обмена на информация и на добри практики. За това ще благодаря и на секретарията, и на координаторите, и на всички колеги, които участвах, участваха на нашите заседания. Независимо от а, очакванията, трябва да кажа, че в началото се а, мислеше, че ние само ще се занимаваме с а, проучвателна дейност. Не, не стана така. Ден след ден. Работата ни ставаше все по-реална. И сега Работата на нашата комисия вече е един от приоритетите на този мандат. Какво означава всичко това? Това означава, че когато знаеш за определен проблем, когато този проблем е станал вече реален пред теб, то тогава е, политиката, идеологията изчезват. И затова трябва да аплодирам всички колеги. На заседание на координаторите, на всички заседания никога не съм чула някакви спорове или опити определените ситуации от политическите групи да бъдат представени като идеологически или политически спорове. И затова искам да благодаря и на господин Яколино, нашия докладчик, защото независимо от огромния интерес от колегите, които, между другото, въобще не сме виждали в тая зала, защото има хора, които не са стъпвали тук, но излязаха със свои предложения за изменения, така че явно се интересуват. Нищо, че не идват, изпращат изменения. Та, искам да благодаря на докладчика за това, че успя да синтезира всички тези изменения, за да може на 100% всички да подкрепят работата на комисията. 392 изменения. Изключително голяма работа трябваше да се извърши. Благодаря ви. Не беше проста работата и продължава да не е. Остава ни да завършим работата си все пак. черно на бяло описахме проблематиката, както каза госпожа Борселино. Повдигнахме въпроси, които въобще не бяха повдигани в тази зала и в тази сграда, защото нямаше желание да се говори за тях. Така че фактът, че въобще те бяха повдигнати, бяха и разяснени и че бе намерен антидот за такъв тип отрова, прави работата на нашата комисия изключително важна. Много ви благодаря. Благодаря на секретарята, който винаги е, е показвал огромно желание да разрешаване, за разрешаване на всички проблеми. Благодаря на координаторите, на докладчика. Аз съм убедена, че работата на нашата група ще остане в историята на Европейския парламент и както каза Бил Нютон Дън, и аз ще се присъединя към него, да кажа, че при новия мандат, новият парламент през юни, е, се надявам да има голяма дълновидност у новите депутати, защото това е само началото. Това не е края на един широк, голям проект, който е от общ интерес да опази не само финансовите интереси на Европейския съюз, а и да опази сигурността и демокрацията сред нашите граждани. Сега давам думата на докладчика, който ще даде своите отговори. След това ще дам думата на колегите, ако искат да кажат нещо. Благодаря. Ще бъда изключително кратък. Viva attenzione gli interventi e i contributi resi disponibili dai colleghi. Благодаря на колегите, на тяхната готовност. Много интересни идеи се споделиха, много интересни наблюдения. Искам да ги благодаря също така, да им благодаря, извинете, за това, че играхме заедно, защото този отбор показа какво значи отборна игра. Благодаря на цялата комисия колко е важно съдебното и полицейско сътрудничество. Мисля, че това е съвсем ясно и не мисля, че текста поставя някакви съмнения по този е, въпрос. Напротив, подсилихме тази теза. Искаме по-голямо сътрудничество, съдебно, полицейско. създаване на съвместни разследващи екипи, които да защитават финансовите и економически интереси на Европейския съюз, което е изключително важно. Ето това са целите, които сме си заложили и които бяха ясно изразени в текста ни. Сега, за иммигрантите и опазването на техните права. Това е изключително важна тема. Както знаете, е, папата последните дни отиде в Лампедуза, която е границата между севера и юга. Е, знаете, пристигащите в Сицилия и посредством Средиземно море мигранти. Мисля, че това показва огромното внимание към онези, които страдат, към отчаяните, към онези, които се занимават в затруднено положение. Сега нашия текст е свързан с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Много често тук се крие зад всичко това организирана престъпност и е, трафик на хора. Така че трябва, може би, да подсилим някои от елементите. Съгласен съм също така, че нелегалните залагания, т.е. хазарта от патологичен тип, много често също е в ръцете на организираната престъпност. Ще продължим да говорим по темата. На европейско ниво трябва да има санкции. Санкции, извинете. А... И има определени решения на съда, които са и по темата субсидиарност колегата Борселино, която говореше за продоволствената сигурност е, и е, наистина, както казах и по-рано, интересите на, финансови интереси на Европейския съюз трябва да бъдат опазени. След това благодаря на Таня за това, че прояви огромно желание да постигнем компромис. Трябва наистина да положим усилия, за да стигнем до компромис. За банкнотите говорихме, за хазарта също, за мигрантите също, европейски прокурор. Той ще бъде изключително полезен в борбата срещу престъпността. Общите полицейски сили или европейска военизирана част би могла да помогне много в тази насока. Трябва да бъдат използвани добре а, общите разследващи екипи. Говорихте също за разследващата журналистика. И аз съм съгласен с вас. Мика Вероника Матиас е фактори референт. Колегата Вероника Матио спомена екомафиите и значимостта на съдебното сътрудничество. Искаме също да се спомене това, че искаме да се въведе престъпен а, състав във всички държави членки, свързан с а, самоизпирането на пари. След това недопускането до кандидатиране на определени лица за политически и обществени длъжности и трябва да се изключи от економическата система и от обществените поръчки от тези предприятия, които, срещу които има окончателна осъдителна присъда за корупция или мафиотски престъпления честните предприемачи трябва да бъдат опазвани, а нечестните трябва да бъдат санкционирани, като не бъдат допускани в системата за обществени поръчки. Що се отнася до подкомисията, Европейския парламент ясно изрази своето становище с един а, вод, който е неоспорим. Е, е не, не по тези теми, госпожо председател, трябва да се лобира. В хоризонтален план. За да може фокуса върху борбата с организираната престъпност да остане и до края на този мандат, но и да рестартира в следващия мандат, следващият е, парламент. Всички сме на едно мнение, колегите които се изказаха и ясно го казаха. Ньютон Дан също каза, че трябва да има предаване на штафетата на, на това огромно желание. Защото престъпността е престъпност в целия Европейски съюз и това е предизвикателство пред съюза. Трябва да има общи принципи и ценности и нашата цел. И приключвам трябва да заде един ясен текст, който дава ясни и точни приоритети, така че Европейската комисия се извърши работата, съветът да внимава повече и да обърне внимание на нашите тревоги и държавите членки да хармонизират законодателните текстове в наказателните си кодеси, за да включат различни престъпни състави, като например престъпления от мафиотски тип, които в момента съществуват само в Италия. Но когато подходът е общ, тогава ще има и общи съдебни стандарти. Това предизвикателство ще бъде преодоляно, ще има сигурност за нашите граждани, ще се даде повече пространство на законната економика и ще има ясни, твърди мерки и стъпки срещу онези, които извършват незаконна дейност. И приключвам своето изказване, като благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря и на онези, които не се изказаха. Госпожа председателя каза кога ще се срещнем. 9 септември, след това 17 септември, след това заключително гласуване, ако не се лъжа на 22 октомври. Ако не се лъжа, да, точно така, в пленарна зала, за да приключи работата вече 18 месеца ще бъдат тогава. Тежка работа, но работа, която ни кара да се чувстваме горди. Благодаря. Благодаря. Ще се видим на 9 септември, след това на 17 септември и накрая гласуването в пленарна зала. Сега, добре дошъл от името на нашата комисия, на, Миш... на Мишел Леви, който е професор по криминология от Кардив. Моля, заповядайте тук да седнете при нас. Той ще ни представи резултатите на едно проучване, което е проведено от С дирекция и то е свързано за цената на организираната престъпност. Дебатът, както винаги, ще бъде по същия ред. 20 минути на докладчика, веднага след това дебат по 3 минути на всеки депутат, който поиска да вземе думата. Good morning, uh, everyone. Microphone. Good morning, everyone. Uh, добър ден на всички. Много се радвам, че можах да влеза в това заседание, не да излеза. И съм ви дълбоко признателен за това, че ме поканихте да се изкажа тази сутрин след е, е, победителското изказване на председателя, аз искам да ви напомня, е, че Дейвид Малиган каза в Великобритания, че ние сме против управлението на смъртта за мен е удоволствие да мога да ви запозная с един действително предварителен доклад върху работата, е, която за мен беше удоволствие да ми беше възложена върху економическото и социалното отражение на организираната престъпност върху Европейския съюз, включително и върху Великобритания. Има е, едно е, така английско, е, английска пословица, че щедростта започва вкъщи. Аз мисля, че и яснотата започва вкъщи. И това, което аз и колегите се опитахме да направим в този доклад и което ще доразработим в окончателната версия на доклада, е да се опитаме да разширим проекта и да предоставим както на вас, така и на всеки друг, който би прочел доклада, по-ясна идея е, за това, което е, като цяло се подразбира под организирана престъпност. Е, никой не се очудва за това, че по тази тема се говори навсякъде по света, е, така че вие и аз е, и моя екип е, не сме пионери. Е, понякога в економиката се казва, че си наказан за това, че си пръв и може това да се окаже пример в този смисъл. Така че целта на проекта е първо да направи възможно най-точна оценка. It's Okay. Okay. Um is to generate a best estimate е, е, най-добра е, оценка на економическата и социалната цена на организираната престъпност и да ви запознаем с възглед, който се основава на факти по този въпрос. И е, до сега аз съм само на първа фаза. Е, има е, три фази за изработването на концептуална рамка. Тоест, по-достъпно бих казал, че всички публикации, както в Европейския съюз, така и навсякъде по света, ние искаме да разработим ключови области, които според нас може да се постигнат конкретни резултати, въпреки нашите резерви във връзка с достоверността на данните данните и нещо, на което ще се спра накрая, е, кои данни е, действително биха могли да е, се окажат полезни. Нашата аналитична рамка ще бъде да се направи разбивка на доказателствата върху организирана престъпност, която е насочена към пазара и която от хищнически характер. Тоест, потерпевшите могат да бъдат идентифицирани. Ние ще чуем е, повече подробности, когато говорим за случаите в Италия, за убийства, за кражби, за кражби с залом. Имам предвид е, подобни престъпления, а също така организирана престъпност, която е осъществена въз основа на измами, която се базира на пазара. Когато говорим за незаконна търговия с собственост и незаконно превеждане на хора през граница, пряка и непряка цена, в цената, която това би струвало за частния бизнес, за публичния сектор, а също така и е, цената за местни общности, хора, които се познават помежду си и е, които е, са пряко свързани помежду си и примерно, ако се стане убийство или изнасилване в местна общност, ще се разчуе. Всички ще знаят за това и е, хората ще се почувстват е, малко или повече по-лично засегнати. А също така и нагоре по течението, и надолу по течението, контрол и е, съответна реакция. Първото, на което искам да се спра, е, че е, загубите от престъпленията е, са е, много по-високи от печалбите от извършителите. Много често четем във вестниците, че някой е бил убит само заради едно евро за няколко евро в джоба. Е, тоест, е, това увеличава последиците от престъплението. Ние трябва да гледаме на нещата в много по-широк мащаб. Когато говорим за престъпления от е, хищнически характер, примерно за това, че са ти поискали пари и ти не си ги дал и си наказан за това, това са измами между хората, кражби на метал, които много вредят на влаковете, защото понякога кабелите Книгите се продават само за стотинки. Кибер е, нападения, т.е. Е, е, вече последиците се виждат в приложението към моя доклад и тук виждаме, че загубите са много по-големи от печалбите търговията с хора, незаконната търговия с е, отпадъци. Е, и виждаме, че тук е, загубите са много по-големи. Полския представител току-що каза, че трябва да се конфискува незаконно придобито имущество. И така или иначе, ние никога няма да можем да е, конфискуваме достатъчно незаконно придобито имущество, е, защото много е, често те използват бързи жени и бавни шефове. И макар и да забравим за този факт, конфискуването е много важен инструмент. Обаче никога не може да се конфискуват нанесени щети върху околната среда, например престъпления, свързани с пазара, използване на наркотици, незаконно превеждане на хора. Освен това, всички, примерно, Prada handbags if it's very, very cheap. стоки, е, виждаме, например, нечасовници часовници и така нататък. Е, това е по-скоро договор е, за услуги и някой плаща за подобен вид услуга. Така че вредите с са конкретни. Това са корупции, промени на пазара или не са конкретни. Това е, е безпокойството на хората от незаконната или иммиграция или, е, например, е, за това, че млади хора са заробени за, нарко... за лекарствени средства или за порнография, която става онлайн. И когато никой от властите не, е, не се занимава с този въпрос, тогава е, може да има и заплахи върху тези лица, върху хората около тях или върху техния бизнес. Е, така че същинския проблем при е, преценката на цената на организираната престъпност е, че има е, толкова много престъпления и толкова много възрастни могат да отговарят на критериите по конвенцията от Палермо за това, че определен брой хора, които работят съвместно по дадени финансови сделки. Е, не е необходимо да има толкова критерии, просто трябва да решим дали трябва да използваме организираната престъпност е, за понятие за организирана престъпност от мафиотски тип, е, защото тогава много хора знаят, че те са изключително репресивни към обществото като цяло или е, на по-низко ниво, е, при по-хлабава организация на престъпленията, е, когато има мрежи от хора, които могат да се познават или да не се познават помежду си, обаче си гласуват доверие за да извършват съвместно незаконни дейности. И за много хора това може би не е организирана престъпност, но това отговаря на конвенцията от Палермо. Така че, ако погледнем личните измами, е, тогава е, хората е, извършват измами за милиони, докато втората категория са мрежи, които не са толкова добре организирани. И това могат да бъдат всички престъпления, извършени за економическа печалба, плюс решимостта на престъпниците да контролират определена географска територия или веригата от доставки за незаконни стоки. Аз тук съм направил нещо като типология, където са включени различните видове организирана престъпност. Аз е, сега няма да ги изреждам в подробности, но там се включва това, което може да се очаква, плюс престъпления спрямо околната среда или спрямо дивата флора и фауна. И тук е, имаме е, подобна разбивка в различни области, където се извършват престъпленията или различни категории потерпевши. Е, тук виждаме е, различните видове организирани престъпления, които искам да изключа от това проучване, защото ще ги е, разглеждаме допълнително. Те са в лявата категория. Това са пране на пари, киберпрестъпност, те са в приложение към доклада корупция, измами с документи за самоличност и насилие. Европол и Световния економически форум и лично аз искаме е, е, да е, ги наречем това, което дава възможност за извършване на престъпленията, а не същински престъпления. Сега, е, когато говорим за е, пране на пари. Е, тук имаме престъпление от е, хищнически характер и трябва да има е, двоен лов. И трябва да се включи също в цената на организираната престъпност. Сега, виждаме какви. Мисля, че много е трудно да се види е, точно какви лекарства трябва да бъдат включени в обсега на организираната престъпност. От една страна, е, потреблението на всички забранени вещества е, се улеснява от организираната престъпност от местно до транснационално ниво. Ето защо всяка вреда, предизвикана от употреба на незаконни вещества, е, е част от цената на организираната престъпност. Но е, част от цената, макар и частично, е свързана с начина, с по който ние се справяме с закононарушението и неговите извършители. Е, и е, тук виждаме е, как имаме незаконна търговия на Едро, в която участват големи организации и е, голяма част обаче в мрежата са отдални търговци, които работят е, като самонайти лица едва ли не. И много често казват, че тези вещества са за лична употреба. Е, тоест, е, участниците не се само преживяват като, организиран, като част от организирана престъпност, но и те отговарят на изискванията от е, конвенцията от Палермо. Така че, когато е, е, се опитаме да видим е, какви са, каква е цената, мисля, че е, в окончателния ни доклад работата ни ще бъде осложнена. Е, но е, някои незаконни е, вещества ще бъдат включени, е, като например амфетамини, канабис, кокаин, в каквато и да било форма, а също така и хероин. Сега, мисля, че включването на други вещества би било прекалено голяма амбиция. Предвид познанието за тях на Европейския съюз, ние не трябва сега да си измисляме цифри. така, това е цената на организираната престъпност, свързана с незаконни вещества. Сега в економическата литература има много широка дискусия за това какви аспекти на цената трябва да се включат. Например, ако има възможност за инжекции, е, тогава е, се намалява цената е, за здравеопазването, защото това предизвиква ХИВ или други осложнения. Сега, ако погледнем цената, предизвикана от измамите, мисля, че знам, че в момента в Европейския съюз се работи върху цената на корупцията. Е, частично, защото аз е, съм в комисията по корупцията и е, също така, защото съм съветник и по други теми но едва ли трябва сега да измисляме топлата вода. Просто трябва да преразгледаме данните, когато ги добием в окончателен вид, но цената на измамите засягат личности в Европейския съюз, както граждани, така и не граждани на Европейския съюз. Ще видим е, управлението на централно, регионално и местно ниво, включително и бюджета на Европейския съюз благотворителни организации, също така и организации свързани с третия сектор области, където е, загубата на доверието е, в благотворителността, е, защото не сме сигурни какъв е резултата. Това може да се отрази на дарителството и е, това има чувствителен социален и економическо, социално-економическо отражение. Е, за европейските предприятия техническите въпроси са сложни, за да се види какво да се прави с клоновете на европейските дружества за граница или е, или сътрудничеството с Америка или с американски предприятия. Имаме е, обекти на спорове, като например Google и Amazon. Е, те са американски, но е, въпреки това е, те се използват е, е за е, по-низки данъци в Европейския съюз. Е, така че това са сложни въпроси, които ще се опитаме да е, разрешим. Организационната цена за борбата срещу измамите и освен това цената на е, е, правораздаването и може да се увеличи цената, е, когато се създаде европейски прокурор. Това са много важни въпроси. Ние сме свършили известна работа в Великобритания, но е, е, данните от е, други европейски страни не са така добре развити, но ще направим каквото можем за вашата подкомисия. Има три изменения на щетата и риска. Економическата цена за настоящето и бъдещето, отражението им върху потерпевшите и върху трети страни, които смятат, че са измамени, например, чрез кражби на документи за самоличност или изобщо присвояване на самоличността на някой. Има и въпроси за това какви, каква е разликата за нас, ако потерпевшите не са граждани на Европейския съюз има други въпроси за демографското бъдеще на потерпевшите и е, отражението от това. Европейски съюз, е, както и в други части от е, света, населението застарява. Дали е по-вредно, ако измамите се свършват срещу по-възрастни хора, като мен самия, ние знаем дали докато работят, те ще могат да е, възстановят загубите, които са претърпели. Въпросът засяга и младите хора. Е, въпросът е интересен, но економистите много често го пренебрегват. Тези въпроси обаче са важни. Е, сега, въпросът е дали ако имате твърде малко и са ви измамили, или ако имате много и пак са ви измамили, обаче в много по-голям мащаб. Вторият въпрос е, е, как риска се представя от медиите. Макар и да не живеете в Великобритания, вие знаете как медиите изкривяват въпросите, свързани с престъпността. И така се създава една е, втора реалност, е, която вие като политиците и аз е, специално също е, трябва да, да, да реагирам на това защото има един постоянен риск, който проистича от хора, които извършват финансови престъпления. Има организирани престъпници, които не спазват правилата в обществото и има много повече хора, които са склонни да се подадат на корупция или на натиск, особено в период на рецесия. И директора на Европол лично подчерта това. Лично аз съм скептично настроен е, към твърденията, е, че в Европа има опасност единствено от пране на пари е, в период на рецесия. Това безспорно е важен въпрос. Трябва да се види дали нараства опасността по време на рецесия. И от нас се иска е, да ви е, запознаем с една моментална снимка на цената на организираната престъпност, но аз се надявам, е, че по този начин ще се очертая една насока за това какво трябва да се прави в Комисията по граждански свободи в Европейския парламент и на други места, за да се прецени дали нещата се влушават или се подобряват, както понякога се случва. Но един от въпросите е дали нещата се влушават поради рецесията. Е, повече хора са податливи на корупция, особено е, в е, финансовите услуги. Много хора може би ще кажат, че така или иначе много хора са били податливи на корупция и преди рецесията. Но тъй като е, за хората става все по-трудно да е, имат е, предишното си жизнено равнище, те е, са по-податливи е, на е, изкушения. А освен това и предлагането нараства, поради което се увеличава и прането на пари, и корупцията, и измамите. И е, вторият въпрос е, е за какво си харчат парите. Може би ние се безпокоим повече, ако престъпниците си харчат парите в подкрепа на тероризма или на политическа корупция, или е, може би просто си инвестират парите в бизнес. Но не бива да забравяме, когато говорим отново за конфискацията, но ще се спрем на това по-късно, те харчат и много пари по заведения, и не бих казал, че веднага ги реинвестират в престъпност. Защото това би било вид спестяване за тях. Be... Другите основни области, в които работим, са изчисляването на цената на трафика на хора. Както казах, това е изключително важно, тъй като се нанася щета на трафикантите и трябва да се постави разграничителна линия между трафика и контрабандата. Понякога е трудно да се сложи такава разграничителна линия. Хората не биха заплатили да бъдат обект на контрабанта, ако знаеха, че ще бъдат експлуатирани. И не само тези хора, които вече са били обект на контрабанда, но и хора, които идват от Молдова, от Либия, Китай, хора от други държави, които не биха заплатили високи суми, за да дойдат в Европа. Много често техните семейства са задлъжнели, но тези хора няма да заплатят тази сума, ако не очакват да получат работа и ако не са сигурни, че ще могат да върнат дълговете си. Така че явно всичко си има цена, но тази а, цена най-обикновено обикновено е висока, защото тези хора не плащат данъци. И тази цена фактически е за Европа. Тези лица обаче могат да изпращат пари на семействата си у дома. И за това трябва да погледнем потока от а, а, парични средства, които се изпращат извън Европа, за да можем да видим до каква степен много от държавите извън Европа са зависими от лицата, които работят в Европа. Така че наистина е много трудно да се определи цената на трафика на хора. Не трябва да гледаме на всички случаи, като а, случаи, в които се упражнява натиск и се работи в лоши условия, защото така или иначе тези лоши условия тук може да са по-добри от тези, при които тези лица работят в а, техните си държави и нали, именно за това са заплатили, за да дойдат. Опитваме се да изчислим каква е истинската цена на този вид престъпления престъпленията срещу интелектуалната собственост. Ще ви дам малко данни за този вид престъпления. Те ни струват много скъпо. Казахме фалшификация на пари, например, киберпрестъпленията, корупцията, насилието. Те са друг вид престъпления, с които ще се справим по по-различен начин. Тук виждате няколко примера за начина по който можем да намалим цената на този вид престъпления и какво да направим с жертвите. Заключение, господин председател бих искала да кажа следното. Как се използват тези данни? Те служат за измерване на финансовите последици на организираната престъпност върху жертвите от Европа жертвите, които не винаги са преки жертви. Няма мерки, които да се предприемат за престъпленията или за сумите, които са резултат от престъпления. а На теория имаме процедурата по изземване, но на практика нещата стоят по по-различен начин. Цената на организираната престъпност не е достатъчна, за да се определят ресурсите по преследване и разследване, защото последиците от различните контролни мерки по загубите и вида престъпност трябва да бъдат разгледани в светлината на различни фактори, а по-настоящем ние не знаем много за тях. Както казахте и вие по-рано, Европол може да бъде част от е, някакъв разследващ орган или орган по разузнаване, но дори да го включите към подобен тип орган, пак няма да знаете до каква степен ще се намали престъпността. Нашето проучване може би ви предоставя някои полезни данни, но връзката между а, правоохранителната дейност и действителното намаляване на престъпността е доста сложна материя и а, все още никой не е успял да се справи с нея, нито вие в а, тази комисия, нито който и да е в Европа, но въпросът си остава важен. Благодаря ви за проявеното търпение и за това, че изслушахте този предварителен средносрочен доклад. Сега оставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Благодаря. Благодаря, давам веднага думата на колегите. Първи е Бил Ньютон Дън. Благодаря ви, господин професор. Беше изключително интересно. Основният въпрос е кога ще приключим с това. Имате доста натоварена работна програма. Нашата комисия приключва работата си тази есен. Имате ли нещо за нас, нещо, което да включим в нашия доклад? защото тази работа, този огромен труд ще вземе поне няколко години потенциално това, което вие ни а, давате, е изключително ценно, но все пак какво бихте казали? И а, на второ място, във връзка с а, тази местна престъпност на местно равнище. А, ние обаче се интересуваме от международната престъпност. Това не е критика към това, което вие казахте, просто се опитвам да намаля малко работата ви. Поне малко. И накрая, Колко ще ни спести едно европейско ФБР? Това е много важно за обществото. В тази комисия се опитваме да изчислим цената. Сега имаме и вашия доклад. Каква ще бъде цената на престъпността? Ще имаме ли трилиони, ако вземем различните аспекти? Пране на пари, фалшифициране на стоки и така нататък. Невероятно е, ако имаме европейско ФБР, и ако имаме годишен бюджет от а, милиарди евро, и ако тези милиарди евро доведат до 1% намаление на трилиона, който това ни струва, то тогава Европа ще трябва да заплаща е, изключително много пари всяка година, без да бъде ефективна. Разликата е огромна поне според моите изчисления. И възвръщаемостта на инвестициите от трансграничната полиция ще бъде от голяма полза за Европа. Затова цифрите, които вие ни предоставяте, са ни от изключителна полза, но ние политиците трябва да убедим обществеността, както и тези литаргични национални правителства. Та въпросът ми е, кога ще разполагаме с доклада ви и всички цифри в него? Adesso la collega Barbara Weiler. Давам думата на Барбара Вайлер. Ja, mich hat auch erstmal guten Tag. Благодаря ви. Добър ден, господин професор. Вече се срещнахме в Берлин на една конференция, ако си спомняте. Аз съм изключително щастлива да ви приветствам с добре дошъл и в Брюксел днес. Бих искала да се спра на заключителните ви думи или по-скоро на въпроса ви за какво а, ще ни служи едно евентуално европейско ФБР. Спомнете си това, което казахме и в Берлин. Мисля, че тук не става въпрос само за а, борба на национално равнище, борба с някои видове престъпност. Това е възможно за някои видове престъпност, но с оглед на економическата активност е абсолютно необходимо да имаме а, цялостен подход. Като за начало можем да започнем с а, престъпността с така наречените бели якички. Нуждаем се от а, борба на европейско равнище и бях малко изненадана от песимистичния тон, който използвахте, когато зададохте въпроса. Всъщност, вие питате дали това ще доведе до някакъв резултат. Мен не ме притеснява единствено финансови аспект на нещата, както каза Бил преди малко. Според мен, много важно е, разбира се, да имаме някаква възвръщаемост и да вкараме в легалната економика черните пари, но най-важен е възпиращия ефект – в Европа на практика няма риск от съдебно преследване на престъпниците. Всички познаваме законите на нашите държави и знаем много добре, че когато отидем в друга държава членка, обикновено в нея има много по-свободомислеща правна уредба, така че много лесно можем да а, станем трафиканти. Националните компетентни органи обаче работят в сътрудничество с международните компетентни органи, така например по прането на мръсни пари. И със сигурност ще се възвърнат известни суми, но най-важен е възпиращия ефект. Госпожа Майер. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да се спирам на въпроса за Фебере в Европа. Бих искала да чуя от вас отговора на въпроса на господин Дан. Той каза, че много малко се работи в това отношение, тъй като е трудно да се осъществи сътрудничество между 27-те държави членки – Сътрудничеството с другите държави е от изключително значение. И най-вече, що се отнася до измамите с ДДС. Там губим милиарди евро. Измамата с ДДС е на много висока цена – и тя, разбира се, се върши от групи на организираната престъпност и е свързана с трафик на цигари и други видове трафик. Разбира се, бихме могли да се спрем и на другите видове престъпност, но бих искала да чуя мнението ви по измамите с ДДС. Струва ми се, че се нуждаем от достатъчно персонал, който да може да осъществява тази задача. Нуждаем се от повече финансови ресурси. По този начин ще защитим и вече наличните финансови ресурси на Европейския съюз. Това се отнася и до европейското сътрудничество на съдебни и полицейски органи. Господин Зобро има думата. <clears throat> Незвикle интересуjąca била wypowiedź. Благодаря. Много интересна презентация направихте. Много внимателно ви слушах и бих искал да задам въпрос. Изглежда ни очевидно, че престъпността води до разходи. Всякакъв вид престъпност. При кражбите е ясна цената но има и друг вид престъпления, свързани с загубата на доверие и там малко по-трудно се устойностяват нещата. Например, в определена общност от хора, гражданите, да речем, може би поради повишената престъпност се налага да си сложат аларми в къщите и така нататък, това също води до разходи при повишена престъпност в определена зона. Така че престъпността наистина. В тем sensie jest też dla mnie interesujące, że mm, Води до преки и до непреки разходи. Анализирахте също така и това колко струва рекета и въпрос свързан с това, че се губи доверие от предприемачите, които решават да не инвестират. Забелязвам такива тенденции в Польша в сферата на строителството. Получихме много средства за инфраструктурни проекти, но станахме свидетели на 200 фирми, които фалираха в сферата на строителството става дума, защото средствата не бяха разплатени на време. От своя страна едно такова развитие води до разочарование и бизнеса вече няма желание да инвестира. I утрата zaufania до państwa еко такиего. И tu появя се теж кошт zaufania. Също така се губи доверие. Економическия растеж се забавя, економическата активност също. Още един аспект. Колко струва загубата на доверие в правоохранителните органи и в правосъдната система като цяло. прокуратурата, съдилищата. които би трябвало да работят в полза на гражданина, да го защитават срещу престъпността. Гражданите искат да се защитат и съответно трябва да разходват повече средства за това. Разглеждате ли и разходите свързани с загубата на доверие. Това би било интересно. Благодаря, господин Яколино, има думата. Грация, президенте. Благодаря. И слушахме с огромно внимание колегата. За съжаление не чух последната половина на неговото изказване, но високо ценя структурата и подхода по един въпрос, който ние, създавайки тази комисия, признахме като европейски въпрос европейската борба срещу криминалните структури би трябвало в бъдеще да намали цената, която ние плащаме за тези ужасяващи криминални структури, които извличат ресурси от економиката и извършват дейности, които понякога са незаконни, но и законни. Говорихте за организация, говорихте за организационни модели, за разходи, свързани с тези организационни модели, за справяне с този проблем. Имам два въпроса. колко струва престъпността в определени зони. Защото конкурентоспособността на малките и средни предприятия пада и то в огромна степен поради присъствието на мафии. Взели ли сте предвид тази цена, свързана с намаляване на конкурентоспособността на съответната територия? Вторият ми въпрос е в бъдеще колко ще струва постепенното хармонизиране на европейските законодателства за борба с мафиите. Колко ще струва и а, е, за намаляване на тези разходи. Всяко едно усилие. Разбира се, че в момента не можем да кажем кога ще се случи това. Благодаря. Томашич има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Господин професор, няма ли да е по-ефтино да подобрим възможността си да се борим с престъпността посредством нулева толерантност срещу корупцията и срещу онези на публична длъжност, което биват корумпирани, като подсилим полицията и съда, защото знаете, че тези престъпления няма да се извършват, ако няма някой отвътре, който да предава екипа. И затова е нужно да има силен екип, който да се бори с нея. Благодаря. Дам думата отново на професор Леви за неговите отговори. Uh, well, Благодаря на всички. Е, ще видим дали вашите въпроси са по-добри от моите отговори. Благодаря ви за тези интересни въпроси, на които ще се опитам да отговоря. Е, сега е, проекта продължава до края на септември, тогава ще го получите. Е, поне това поискаха от мен да бъдем готови до края на септември. Времето не е много, но аз не съм алхимист и няма да измислям фалшиво злато или фалшиви данни за да отговоря на някои от вашите въпроси. Ще останат е, проблеми свързани с датите, които няма да бъдат разрешени. Ние не можем с магическа пръчка да предоставяме данни, но ще направим каквото можем. Сега, е, въпросът с е, енориите, е, енорийската престъпност. Аз мога да ви кажа, че това са цените за местните общности, за престъпления, които са извършени там. Тоест цената за определени личности или за близките съседи. Примерно, е, имаме е, пирамиди на няколко нива, където се извършват продажби. Обикновено е, хората набират техните съседи или техните приятели, за да искат тези престъпления. Изобщо това са така наречените буклуци. И това засяга хората, които живеят в района. Това са местни престъпления. А, е, Барбара Вайлер зададе въпроси във връзка с ФБР и Европейското ФБР Да, е, безспорно е, че трябва да има много по-широка е, трансгранична полицейска дейност и Европейската комисия в своята премъдрост е, замисля проекти по, в, по тази тема по случаи с организирана престъпност или как определени дейности да бъдат определени като престъпни състави. Безспорно, разследването трябва да бъде много по-трансгранично. Не бих искал да проявявам скепсис, но това, което направих при последните си забележки, беше, че методологията по разбирането на връзките е между допълнителни средства за полицията и допълнителна дейност на полицията и по-малка престъпност е, е неразривна. Аз лично не се съмнявам, че трябва е, да има много повече средства и е, много повече усилия по разследване. 12 е, души в Европол се занимават с този въпрос. Много повече в отделните държави членки, но трябва да се търсят начини е, за съвместни действия между тях, както страните на происход, така е, и е, страните дестинации. Изобщо по-добро сътрудничество в Европейския съюз. Но това не е темата на моя проект. Аз съм напълно съгласен с това, което казахте във връзка с измамите с ДДС. Преди 40 години аз разработих докторска дисертация върху контрола върху банкови измами. Тогава беше само в Великобритания, но аз още тогава посочих, че това е международен бизнес. И законодателството още от 16 век е, казва, че е престъпления за хората, които не плащат на кредиторите си и бягат зад граница. Е, така че явлението не е съвременно, но се е влушило. И лично аз е, смятам, че няма достатъчно преследване на подобни дейности в Европейския съюз преследването е недостатъчно. Така че ние сме е, съгласни помежду си. Е, смятам, че трябва да има и разобеждение. Хората смятат, че при подобно упражнение няма никаква опасност. Нито някой ги преследва, е, нито пък има механизъм, граждански механизъм за възстановяване на загубите от извършената от тях измама или от изпирането на пари, което те са извършили. Има и по-тежки престъпления, поне според тях. Сега, за това, че се губи доверието, ние ще се опитаме да разработим мерки срещу това. ние не можем да посочим абсолютни цифри и ако кажа точни цифри, вие няма да ми вярвате. хората, е, които посочват конкретни цифри по е, неконкретни въпроси, е, не могат да породят доверие. Напълно съм съгласен с вас, че въпросът е важен. Това са вторичните щети от престъплението. И накрая въпроса за нулева толерантност към е, длъжностни лица. Това е важен нравствен въпрос. И едва ли науката криминология вече знае отговора на въпроса е, дали имаме нулева или е, пет, пет е, нетолерантност към длъжностни лица. Те е, все пак е, трябва да се опитват да бъдат е, абсолютно честни и е, трябва да имаме приоритети. И аз смятам, че се опитвам да ви помогна да прецените относителната сериозност на различните измерения на организираната престъпност. Ако започнем да преследваме всеки за нищожни суми, тогава няма да имаме достатъчно средства, с които разполагаме, предвид ограниченията, за които вие самия говорите. Как да преследваме свързани помежду си задачи? Те са свързани. Аз е, е трябва да не преследваме само хората, които не са били които, които просто не са били достатъчно почтени за поста, който вземат, а по-скоро хора, които участват в мрежи. Това е въпрос. Виждате, че има цяла мозайка и е, трябва да се види просто наличните средства за какво да се изразходват понякога това е въпрос на политическо решение. Тъжно е, но е така. Нито една страна в Европейския съюз не може да се справи с всички престъпления и всички закононарушения. Опита сочи, че трябва да има приоритети и това, което аз опитам да, ви, да направя, е да ви помогна да помислите по въпроса. Дори е, да живеете в принцип на законност, като например Италия, не можете да се справите с всичко. Трябва все пак да се занимаете с е, по-важни въпроси, с което се занимава Европол, например, а не с е, дребни риби. Сега, когато говорим за нулева толерантност и когато има нулева толерантност при криминално разследване и преследване, това за мен е, е отделен въпрос. Благодаря. на професор Леви. Искам да ви припомня, че по време на среща на координаторите обсъждахме възможността да поръчаме такова проучване, знайки, че заключителният доклад няма да е в рамките на необходимостта ни, т.е. в крайния срок но трябваше да използваме все пак такова едно проучване и за комисията Либе. Ще направим последната стъпка по това изследване и ще го дадем на комисията Либе. Благодаря на професор Леви за информацията, която ни предостави. Ще се видим накрая, когато заключителният доклад е готов. Бил иска да си изкаже. Уважавам това, което казахте правилно, но се питам дали преди да гласуваме в пленарна зала, не бихме могли да изслушаме професора и той да ни направи представяне на това, което е открил и след това да имаме размяна на мнение. Не знам как ще стане, но за всички ни ще е от и Просто се питам, възможно ли. Uh, uh, Окончателното гласуване е на 9 септември? Не, на 17 в парламентарната комисия. Ще се опитам да се справя до тогава. Не е тук бележника ми, но имам, ако не се лъжа, и други ангажименти. Същата седмица в Мексико Говорим за проучването, за това, което може да направи бизнеса за организираната престъпност в Мексико. Добре, ще се опитам да бъда на ваше разположение, ако е възможно. Ще се опитам да ви представя и някои от данните преди това, разбира се. Grazie quindi professor Levi. Io adesso благодаря на професор Леви. Последната част на нашата сесия. Имаме представители на Европол. Заповядайте тук при мен. Мишел Рошенбах, който отговаря за тежките престъпления и другия специалист, който също е специалист, само че по италианската организирана престъпност. Двамата оратори ще допълнят с много интересни елементи нашата работа. Става дума за един доклад, който бе публикуван за оценката на заплахата от италианската организирана престъпност. Става дума за общата заплаха от италианската организирана престъпност към целия свят и Европейския съюз като цяло. Също така искам да подчертая нещо, нещо лично искам да кажа. Този доклад според мен е изключително важен. Той е кръгълен камък. Епохална революция е това. Насочва се вниманието върху това, което от край време бе наричано местен, национален, регионален проблем и разрушава последната културна пречка, защото имаше известни политици в Европа, които доста време, те не бяха много дълновидни, та се криеха зад това и казваха, че това е местен проблем. Не искаха да се занимават с това, не искаха да се занимават с този тип а, престъпност, италианската организирана престъпност. Дебатът, както винаги, 20 минути на всеки докладчик, веднага след това дебат с колегите – Сбърках. 20 минути общо на двамата оратори. По 10 на всеки един от вас. След това колегите ще се изкажат и ще ви дам отново думата. Давам думата на първи оратор. Thank you very much, Chair, and good Благодаря ви, госпожо председател и добър ден на всички. Специални благодарности на парламентарната комисия за това, че поканихте Европол. Сърдечни поздрави от нашия директор. Той се извинява, че не можа да присъства на днешната среща. Днес ще ви представим заключенията от последната оценка на заплахите, изготвена от Европол. Това е документ, който беше обсъден с господин Алфано бях помолен специално да благодаря на председателя Алфано за сътрудничеството в тази област. Европол лансира наскоро тази оценка на заплахата, но освен това имаме и една специална оперативна програма, която се съсредоточава върху специфични престъпни групи Започнахме да работим по въпроса и господин Лео, който е до мен, отговаря за този оперативен екип. Той ще може много по-целенасочено да, се, да работи в борбата с организираната престъпност в Италия и се надяваме, че неговата работа ще бъде увенчана с положителни резултати. Преди да дам думата на колегата, позволете ми да кажа няколко думи за работата на този комитет. Европол счита, че работата ви е много важна, защото прането на пари и другите престъпни дейности нанасят големи вреди на европейските граждани. Затова трябва да се предприемат адекватни мерки за справянето с проблема. Това се потвърждава и от оценката на заплахите, оценка, която започна да прави наскоро Европол. Там се дава подробна оценка на на заплахата от италианската организирана престъпност в Европа. В тази оценка се вижда също така, че организираните престъпни групи играят много важна роля в престъпния свят в Европейския съюз. На базата на тази оценка, наскоро съвета отбеляза, че организираната, борбата с организираната престъпност ще бъде а, на преден план в работната програма за бъдеще. Съвсем накратко някои индикации във връзка с заключението от оценката. Европол счита, че има към 3600 действащи престъпни групи в Европейския съюз – като се наблюдава сериозна промяна в поведението на тези групи. Сега те действат много по-глобално и са много по-гъвкави и се адаптират към промените. Използват съществуващите вратички в законите, като там, където има високи доходи и малък риск, те веднага се пренасочват на там. Много често се подкупуват подкупват и експерти, така че действат на глобално равнище. Това въжи и за италианските групи на организираната престъпност, които си сътрудничат с организирани престъпни групи, които действат в други области, в други географски региони на света. Така че те проявяват доста творчество, използват всички фактори, които улесняват работата им, всячески се опитват да извършат своите престъпления, а възползват се от економическата криза в Европейския съюз, например. Съзираме ясна връзка между економическата криза и организираната престъпност. Със сигурност престъпленията в това отношение се отразяват на възвръщаемостта на средствата в Европейския съюз и навреждат на економическия растеж. Нарушават се правилата на конкуренцията, фалшифицират се продукти, това подкопава доверието на потребителите в индустрията. Да не забравяме и трафика на хора – тъй като има увеличено търсене на ефтина работна ръка. Всичко това се дължи на економическата криза. Организираната престъпност не краде само от гражданите, тя краде и директно от бюджетите на държавите членки. Например, измамите с ДДС последните години само на пазара за въглеродни емисии имаме загуби от 5 милиарда евро. Друг пример с данъчните загуби във връзка с контрабандата на на цигари, където също имаме големи загуби. Имаме и ам, директни загуби към 1,3 е, милиарда евро във връзка с данъчните измами. Това е един порочен кръг, където економическата криза дава възможност на престъпните групи да действат. Те възпрепятстват економическия растеж. Тази тема е била обсъждана и преди в тази комисия, като се спряхме също така и на ресурсите за правоохранителните органи. Заплахата от организираната престъпност не е оценена по достоинство на необходимата висота. за това се нуждаем от проекто доклада и препоръките на тази комисия. Обедине, Убедени сме, извинете, че те ще засилят отговора на Европейския съюз към организираната престъпност. Европол приветства последното предложение, в което се създава общо определение за организираната престъпност и там се включва и определение за участие в мафиотска престъпна група. Необходимо е да има обмен на данни за паричния поток с Европол. Това е необходимо, за да може да може облагите от престъпна дейност да бъдат използвани от държавите. Европол счита, че всяка държава членка трябва да създаде централизиран регистр и да насърчи агенциите по възстановяване на средствата да се сътрудничат с Европол и да му изпращат данни. Това са само някои от предложенията на Европол. Ако желаете, можем да ви предоставим и по-подробна информация писменно. Преди да дам думата на Дейвид, който е специалист по италианската организирана престъпност, бих искал да благодаря на, тази, на вашата комисия за това, че ни покани. Бих искал да ви уверя, че Европол заедно с някои държави членки ще направи всичко възможно, за да се бори с организираната престъпност за в бъдеще. Благодаря ви сега да чуем Дейвид. Thank you very much. Благодаря. Виждам, че има часовник, така че ще следя времето. Казвам се Дейвид Елеро и съм служител в Европол. Преди да работя там, работех в службата карабиниери в Италия. Ще ви представя основните елементи от изследването ни за заплахата. Откъде идва този документ? Защо Европол направи този документ и как? Какви са заключенията в документа и какво може да направи Европол като стъпки напред? 2011 година предходната оценка на заплахата от организирана престъпност заяви, че има един южен център, т.е. има много криминална дейност, която идва от Южна Италия. Криминалните групи от тази част извършваха най-различни криминални простъпления и най-общо казано не се отчитат всички дейности на тези групи извън Италия. Това доведе до потребността да се направи специфична оценка на заплахата, да се види дали има проблем и какво се случва. Оценка на заплахата, която е извършена от гледна точка на правоприлагането. Както каза колегата преди мен, 2013 година излезе този документ. 3600 организирани престъпни групи в Европейския съюз бяха идентифицирани и господин Рахенберг заяви, че големият проблем, който излиза, е използването на нелегитимни бизнес структури, корупция и инфилтриране на престъпни групи в а, нормални дружества. Как изготвихме доклада? Използвахме същата методология, която използваме и при другите си проучвания. Има информация, която идва от а, държави членки на Европейския съюз и трети страни, с които имаме споразумение за сътрудничество. Е, зададахме въпроси за структурата, естеството и начина на работа на тези престъпни групи. Едно от е, първите неща, което установихме е, че няма е, много информация за тези групи извън Италия. И поради липсата на информация, използвахме и отворени източници на информация и по-специално нещо много а, полезно изпълнени а, заповеди за арест а, за италиански престъпници. Така направихме оценката на заплахата. Има една публична версия, която може да изтеглите от нашия сайт. Има и такава, която е по-конфиденциална. Тя е изпратена на съответните власти в държавите членки, където се съдържат и лични данни. Оценката на заплахата – Започваме с описание на естеството и основната структура на тези групи, но всъщност това не е целта на оценката на въздействието. Целта е всъщност да се види въздействието на тези групи, когато те работят извън Италия, т.е. международното измерение. Оценката на въздействието посочи основните италиански мафии. Вие ги виждате Коза Ностра, Дрангета, Камора и тази в Пуля, както и други. Например, стида. Има и различните видове престъпна дейност, които са изброени тук. Тези мафии се занимават с тях. Сега, за този тъп престъпност трябва да кажем, че те не се насочват единствено и само към един тъп тип престъпление. Не, те се занимават с всички възможни престъпления, които могат да доведат до економическа изгода. Така че, разбира се, дрога, трафик на дрога, оттам се изличат пари, пране на пари, корупция, което винаги спомага за работата на тези групи, фалшифициране и подправяне, токсични отпадъци и трафик на отпадъци. Но престъпните деяния наистина са многобройни. Нещо важно, според мен, тенденциите, които излязоха от този доклад. Започнах с слайда. Виждате, че цитирам един а, прокурор, който беше през декември при нас. Той казва, че тези групи от Италия всъщност а, са изправени пред а, проблема на легитимните структури. Легитимните бизнес структури имат много идеи за инвестиции, но нямат средства поради економическата криза. Тук проблема е точно обратния. Тези групи имат огромни активи с незаконна дейност и трябва да намерят начини да изперат тези пари, да ги инжектират в законната економика. И това е огромната заплаха. Това е най-голямата заплаха, която представляват тези групи. След това има различни тенденции е, за инвестиции в зелената енергия и свързани с интернет. Интернет предлага много нови възможности за организираната престъпност, която така може да работи без граници. Какви са заключенията от доклада? Първото заключение е, че не се отчита достатъчно престъпната дейност на тези групи, т.е. хората на европейско ниво не са запознати. Италия има традиции в тази сфера и заради ужасяващите събитие в историята ни, е запозната много добре с начина на работа на тези групи. За съжаление обаче, когато човек излезе извън Италия, извън се оказва, че много малко се знае и не се отчита дейността им достатъчно. Самите групи, разбира се, работят по съвсем различен начин в Италия и извън Италия. В Италия, в своята зона, от която произлизат, обикновено контролират територията, дори чисто от военна гледна точка в кавички. Когато излязат извън Италия, те са незабележими. И това е свързано с въпроса, който споменах по-рано, че не бива отчитана работата им. Т.е. тъй като са по-низки от тревата и се инфилтрират в легалната економика, не бива отчитана тяхната дейност. И според мен това е най-голямата заплаха, която представляват те в момента това ни води сега до препоръките, които сме направили. Както виждате, докладът има много препоръки, идентифицирани са много, но аз ще спомена пет от тях, които са най-важни за мен. Първо, идентифициране и откриване на престъпни групи извън Италия. Споделяне на информация. Това е изключително важно. Трябва да има цялостно законодателство за борба с мафията на европейско ниво. Сега, тук нямам предвид мафия в италиански смисъл на думата, а в смисъла по-широк на групата. Сега, ние тук се занимаваме с италианската организирана престъпност, но тук аз включвам всички организирани престъпни групи. Тези групи процъфтяват, когато намерят дупчици в законодателството на държавите членки. Престъпните активи, това е изключително важна част – Многократно е доказвано, че тези хора могат да бъдат арестувани, могат да бъдат хвърлени в затвора. И това е в крайна сметка част от кариерното им развитие, в кавички, ако мога така да се изразя. Но, когато им вземеш активите и парите, ето тогава наистина ощетяваш криминалния синдикат. Трябва да се използва съществуващия опит също така. Споменах Италия многократно, но Италия не е единствената държава в Европа, която има опит и е нито единствената, която е провела успешни битки срещу такъв тип организирани престъпни групи. Трябва да натрупаме опит и да надградим над положителните примери, за да можем да излезем с предложения, решения на други държави, които искат подкрепа от нас. какво направи Европол след този доклад. Горе-долу, когато завършвахме доклада за заплахата, Европол реши, че трябва да има специална структура, която да се занимава с италианската организирана престъпност. Също така организирахме точка за контакти на 1 май с ентусиазираната помощ на италианските власти. И полицейските власти, и съдебните власти, както и помощ от други седем държави членки, като включихме и трети държави. Евроюст също е асоцииран. Трябва да имаме и правоприлагаща страна, и съдебна страна. Интерпол също, тъй като това е много важна организация, която ни дава възможност да се свързваме с държави, с които обикновено нямаме споразумения. Целта на тази точка за контакти е изключително важна. Ние искаме те да подкрепят конкретни разследвания. До момента те многократно са подкрепяли такива по организираната престъпност в Италия, но никога не сме се съсредоточавали върху тях. Да, сме се съсредоточавали най-вече върху самата стока, която е фалшифицирана или която се контрабандира. Сега се занимаваме конкретно с организираната група, с мафията. Има оперативни продукти, които можем да предоставим на полицейските служби на държавите членки. Те са записани а, на слайдовете, които ви показвам. Те биват и стратегически, и оперативни. Нашия доклад е всъщност стратегически а, и показваме какво предоставяме. И обучение, и, и обучителни платформи всъщност искат а, от нас държавите членки за следователи, които не са от Италия, но се борят с този тип престъпност. От отварянето на тази точка за контакти подкрепяме много разследвания. Това беше края на представенето ми. Имам още минута. Така че много се радвам, че успях да се вместя във времето. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Започва дебата. Давам думата на докладчика Яколино. Bene, grazie Presidente, non v'è dubbio che avendo ascoltato il signor Ellero o Ellero, siamo assolutamente il... Благодаря. Много се радвам, че чухме господин Елеро. Всичко това отговаря на работата на нашата комисия последните 15 месеца. Имаме едни и същи желания, една и съща воля, и намерения. Имахме възможност да изслушаме изключително конкретния език, с който говорихте. Борбата с мафиите и криминалните системи е политически приоритет. И Европейския парламент припозна тази тема, като създаде тази комисия. Държавите членки обаче като члени не са толкова чувствителни на тази тема, особено някои. Справо казахте, че не всички съзнават този проблем, какъвто, каквото има у вас. Европейското предизвикателство означава да се приближат законодателствата на държавите членки, да се използва конфискацията и иземането като инструмент и особено превентивната конфискация и иземане. Това се използва в някои държави членки, защото борбата с мафията означава да се им се вземе незаконно придобитите постъпления и те да бъдат върнати на законната економика, за да може предприемачите да работят, както казахте и вие. Много се радвам, че това ще стане и че сте изготвили този доклад. Така се споделя информация сред всичките тези държави членки Евроюст, Европол, Интерпол. Така пътя към свободата, демокрацията и сигурността е отворен. Така че аз всъщност се изказвам само за да ви окоръжа да продължите напред Споменахте различни престъпления. Говорихте дори за доставка на интернет, за отпадъците и ние сме ги идентифицирали. Ще вървим по тази пътека, за да има сигурност и свобода за нашите граждани. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Кирк Хоуп. Much, um... Благодаря, госпожо председател. Е, всъщност искам да ви задам два въпроса. Е, вие, вие ги засегнахте във вашия доклад но все пак едва ли нещо ново ще чуем. Първият ми въпрос е свързан с връзката между Европол и регионални и местни е, сили на полицията. Аз е, Смятам, е, че когато е имало някакви е, мисии, тогава е, виждаме, че имаме трудни връзки с местната полиция. Имаме примери, където полицията на местно ниво трябва да бъде много внимателна преди да влезе в някаква смислена дискусия по превенция на престъпленията и тяхното разкриване. Та въпросът ми е според вас каква е връзката при тази обстановка? И е, на второ място, вие говорихте за организирани е, криминални действия на ръба на законния бизнес. Има е, значителен брой е, законни начинания, законни предприятия, където е, самите предприятия не са наясно с реалния контрол, който се упражнява е, изотзад. Е, и понякога основно парите идват от криминални активи или от, от престъпници. Така че според вас как ще се използват различните механизми, за да се установи какви биха били връзките и средствата, за да може законните предприятия да избегнат този проблем. Eh, Adesso ha eh, chiesto di intervenire l'onorevole eh, Bill Newton Dunn. Um, благодаря ви. Благодаря и на двамата за тези интересни изказвания. Те действително са приносни е, е, е, 4 или 5, колкото и да са италиански организации, които вие ни описахте с забележителни подробности, е, най-големите банди ли са от 360-те, е, които действат в Европейски съюз? Италианците е, най-добрите ли са? Имам предвид най-ефективно ли действат? Те ли са, освен това, и най-големите? Има ли и други банди, които не са отразени във вашия доклад, които също нарушават закона? Това е първи първия ми въпрос. И е, втория ми въпрос следния. Ние чухме чудесни съвети как точно да се определи понятието престъпност, което се извършва от мафиотските е, тип организация. Е, тъй като ние нямаме привилегията да бъдем италианци, за нас думата мафия като чужденци засяга определен вид организация. А така поне както вие си изказахте, е, всъщност това трябва да стане определение от общ характер. Тоест, е, трябва да се намери друга дума, защото по-голямата част от европейците не разбират какво точно се има предвид под понятието мафия. Може би организирана престъпност от мафиотско естество. Нали разбирате каква е опасността? Или отново ли ще имаме мафии? Просто има опасност от объркване Просто, вие напълно така правилно казахте, че не всички данни за Европейския съюз се, съобщават. Е, те трябва да бъдат обнародвани. Още веднъж ви благодаря за интересното изказване. Благодаря ви. Благодаря ви за това много интересно изказване и изложение. Така, аз виждам, че е, системно се връщаме към Италия. Аз е, живея в страна, която няма граница с Италия, която въпреки това има големи проблеми с организираната престъпност, особено в граничните области с е, Чехия. И ние, заедно с чешкото правителство, в момента анализираме заплахата, особено заплахата от е, Виетнам на пазара на наркотиците. Това засяга и Германия, и Чешката република. Така че искам да попитам дали е в Европол разполагате с информация за това, доколко азиатските правителства са склонни към сътрудничество, когато трябва те да се заемат с собствената си организирана престъпност. Е, например, е, е, парите, които са спечелени от закононарушения на територията на Европейския съюз, попадат в економическия цикъл на тези азиатски страни и това съответно стимулира тяхната национална економика. Отново напомням обаче, че парите са спечелени в Европейския съюз чрез извършване на тежки закононарушения. Е, мисля, че много е, трудно ще се прекъсне тази връзка и много трудно ще се борим срещу подобни престъпления. И на последно място, е, говори се за полицейско сътрудничество, говори се обаче и за външна политика, особено когато трябва да се сътрудничи с е, вьетнамското правителство или с китайското правителство, когато се изискват конкретни действия. И е, чешките власти е, първи е, повдигнаха тези проблеми и установиха, че няма сътрудничество. Госпожа Борселино е последна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европол за изключително важната работа, която са извършили. Много интересно, наистина. Оценката на заплахата, казвате вие. Питам се обаче, защо оценката на заплахата се прави 2013, а не 2011. Явно е имало нещо. Може би е трябва тази заплаха да се използва за превенция. Не мисля, че това изследване, тази оценка е трябвало да стане по-рано. Защото ако го бяхте направили по-рано, може би хората ще да знаят много повече, защото казахте, че хората не знаят по въпроса. Италянците го знаят на собствен гръб. Присъствието на мафиите се смяташе, че това се случва само на юг, никъде другаде, дори в Италия го няма, особено на север. Северните райони на Италия казаха, при нас няма нищо и се насочваше цялата вина надолу, към юга. И след това изведнъж се оказа в северна Италия, че изключително силно е проникнала мафията навсякъде и по-специално на Ндрангетата, която проникна на север много и стигна и до цяла Европа, не само до северна Италия, поради типа дейност, който извършва организацията си. Та, да, ако това бе направено по-рано, днес в Европа нямаше ли да има по-различно познаване на темата и по различен начин да се говори на темата? Все едно започваме от нулева година. По този въпрос не е ли малко късно? Благодаря, Йо, ringrazio prima di dare la parola. Преди да дам думата и е, на колегите, искам да благодаря на служителите на Европол. Изключително важна работа е извършена, която помага на нашата комисия. Благодаря на директора, който винаги е готов да говори с е, нас. Е, още дори преди да започне 2011 година това проучване. И за мен е късно. Късно е да се работи в тази посока. Това, което каза колегата Борселино, се дължи на факта, че ние в Италия наистина наблюдаваме вече много дълго време едно подценяване. Тоест, дори повърхностно отношение на политиците към този въпрос. Може да имат и интерес да, да се държат така, да не посягат към законодателство, разпоредби, към технически разпоредби. Така че ние преживяваме това, което видяхме в Италия в миналото, когато винаги се казваше това става само на юг, това не ни интересува, тук го няма. И не си давахме сметка, че това, което се случва на юг, е част от онова, което отива след това като инвестиции на север. Експо 2015, помислете в Милано. Ето ви доказателството. Има едно подценяване. Мислите си, че нещо става на определено място, на друго не става и така се и отвлича вниманието от проблема. В Европа се случва точно същото, точно това, което се случваше и при нас. Терминът мафия не идентифицира Коза Ностра. Господин Елер го каза точно. Има различни престъпни групи в Италия. Те се делят чисто територ, териториално. Това обаче не означава, че Сакра Корона Унита, която е в Пуля, работи само в Пуля. Не. Работи навсякъде в Италия. Същото се отнася и за Коза Ностра, за Камората и за Ндрангетата. Дрангетата в момента е най-голямата, най-силната в света, дори бих казала. Нека да не забравяме, че предишната сесия, извинете, предишното ни заседание, прокурора Гратери детално ни обясни какво се случва и колко пари има дрангетата и как тя може да излезе извън територията на Европа, за да консолидира своите практики, особено наркотрафика в Колумбия и от Колумбия и Мексико. Както знаете, преди няколко дни бе арестуван един криеш се, избягал престъпник, един от най-големите италиански престъпници, заловен бе той в Колумбия. Ето ви подценяването. Другите държави, третите държави, като че ли не обръщат внимание. Ние говорим за различни мафии. Не говорим само за Коза Ностра в Италия. Като казваме мафия, имаме предвид нещо много по-широко. Тук включваме и мафиите в Африка, особено нигерийската мафия, руската мафия, китайската мафия, японската мафия. Даже мога да цитирам един колега, който бе освободен от Обама юли 2011 година, който се занимава с четири такива престъпни групи, които подлагат а, под съмнение сигурността на щатските граждани. Така че има японска мафия, има и Камор. Когато бяхме в Вашингтон през април, май, повдигнахме и този въпрос. Говорихме за това, че не трябва да се подценява дейността на дрангетата в САЩ. Значи въпросът не е свързан само с Италия. Съсредоточаваме се върху случващото се в Италия понякога тук. Колегата Холмайер и Вайлер си тръгнаха. Съжалявам, но дейността на дрангета в Германия е изключителна. Изумителна. Има такава атака, която е много добре планирана срещу социума и економическата тъкан на Германия от страна на Андрангета. Сега не казвам, че са завзети от мафията, но явно Германия подценява. И там има цели калабрийски кланове, дрангетисти, които са пуснали корени в тяхната територия и работата им процъфтява. Благодаря ви за работата ви. За мен тя е фундаментална. Всеки път го казвам, наистина искам реална, реален ангажимент от страна на държавите членки. Да се инвестира също така от страна на Европол в тази посока. Европол е структурата, която може да помогне само ако държавите членки стоят зад нея. Дяхме, че Европол е извършил изключително важна дейност. Ето това, което стои пред нас. Тук в Европейския парламент. Ако има същия обмен от страна на държавите членки, това ще бъде много важно, защото потока на информация, поправете ме ако бъркам, е изключително важен точно посредством работата, която се извършва в Европол. И там се виждат фактите. И трябва да отидем отвъд и над политическите изявления на всяка една държава членка. Давам думата отново на двамата представители на Европол, за да отговорят на казаното от колегите. Well, firstly... Благодаря ви. На господин Яколино, да, несъмнено. Ако трябва да имаме някакви идеи, то те трябва да отразяват това, което е залегнало в предложението на парламентарна комисия Крим. От моя гледна точка, първата стъпка е признаването на престъпната дейност от мафиотски тип, което е по-различно от обикновената престъпна дейност. Това се отнася и до групите, които действат извън Италия. Когато трябва да убедите полицейските служби да инвестират ресурси в разследването, винаги започвате с а, а, с предикатното нарушение. А, но мафиотската дейност не е предикатна дейност. Значи, трябва да докажете, че има някаква предикатна дейност, за да може да заинтересувате полицейските служби да започнат разследване. Разбира се, всяка държава членка има различно законодателство и различна правна уредба, но това е основното. И едва след това можем да обсъждаме и останалите неща. Но трябва да имаме признаване, че мафиотските групи са по-различни от обикновените престъпни групи. И след това вече можем да изготвим и ефективна стратегия, като разбира се Европол изцяло ще отчете и вашите препоръки. Господин Къркхоп, надявам се, че произнасям името ви правилно. По първото нещо, което казахте във връзка с сътрудничеството с полицейските служби. Европол работи в сътрудничество с държавите членки. Ние имаме наше звено във всяка от тях. И когато трябва да има разследване, се свързваме с националното звено, където се провежда разследването. И това национално звено последствие, което действа на административно равнище, идентифицира най-подходящата полицейска служба, която да води разследването. Ако се започне дело и вие получите данни от националното звено, то тогава процесът се обръща, защото националното звено се свързва с Европол. Обмена на информация се регистрира в нашата система и за нас много лесно, е много лесно да следим потока на информацията. Разбира се, всяка система си има своите недостатъци, но имаме доста положителни резултати. Вторият въпрос беше много интересен. Говорихте за законните бизнес структури. Да, действително това е най-големия проблем по настоящем. Може да има хиляди хора, които работят за даден ресторант, пицария, които изобщо не подозират, че в нея се перат пари. Това е свързано и с една от препоръките в доклада и именно обмена на информация. Много често никой не знае за тези групи. Не се споделя информация за тях. Поне това открихме. Ако някой отиде в чужда държава и там му кажат, внимавайте, защото този ресторант, тази пицария или тази компания е тясно свързана с организирана престъпна група, ще действате по различен начин, защото вие във вашата държава няма да знаете какво се случва в друга държава членка. Това, което е от значение за нас, и на което трябва да наблегнем е следното. В някои държави членки осведомеността не е толкова висока. Тези държави членки считат, например, че риска е малък. И това е свързано с казаното от госпожа Борселино. Може би това е била ситуацията в Италия преди 20 години. Винаги съм подчертавал и е много важно да се знае, че днес тези хора идват с пари, те идват с активи. И запречват вратата с тези пари. Тук се намесват и белите якички, които им помагат. И след време не само белите якички, но и конкретните престъпници ще се включат. Необходимо е да направим всичко възможно, за да се отървем от тях. А то е почти невъзможно. Защото сега съм карабинери, сега съм бяла якичка. А, така се случваха нещата преди 20 години в Италия. Аз съм от Северна Италия. И общото мнение там е, че това не се случва в нашия регион. Тук не може да се случи това, защото ние сме по-различни. Не, това е погрешно схващане. Представете си, че това се случва в Италия, където говорим един и същи език и където имаме една съдебна система. Сега си представете какво се случва, когато тези хора отидат в друга държава членка, в напълно различен контекст, напълно различна законова разпоредба. Хората там нищо не знаят за тях, освен на те си включват телевизора, ако нищо не се каже там, няма как да бъдат осведомени. Целият експертен опит трябва да бъде насочен и към обучение. Да обучим европейските полицейски служби, така че те да могат да идентифицират сигналите и да а, възпрат тези лица, преди те да се установят в другата държава членка. Когато действате години след като това вече се е случило, е прекалено късно. С това се надявам, че отговорих на въпроса ви. Сега ще дам думата на колегата, господин Раушенбах. Благодаря ви. Ако позволите, ще коментирам въпроса за размера на бандите, дали това са най-големите банди. Заплахата от организираните престъпни групи не е свързана с размера на съответната група и броя на членовете. Може да има по-големи и по-многобройни групи сред тези 3600, за които говорихме, но това, което се наблюдава, е промяна в картинките на бандата, защото много трудно по-настояще може да се определи кой е член и кой не е. Кой може да се свърже с тази а, банда и кой не. Трудно е да се сложи разграничителна линия, защото има хора, които се занимават с контрабанда, фалшифицират документи, но много трудно се идентифицират тези хора, защото те преминават от един престъпен сектор в друг имаме други хора, които са намесени, примерно в дадена престъпна дейност, които несъмнено са различни от тези, които спомагат за друга престъпна дейност. Затова е трудно да се идентифицират тези лица. Това, което можем да кажем е, че организираните престъпни групи от мафиотски тип – си имат своите характеристики и по-специално имат специално поведение. Затова трябва да разгледаме различните възможности, които се предоставят на пазара и да идентифицираме правилната заплаха. По името мафия, колегата вече коментира, за нас е много важно да имаме еднакво разбиране за нещата и да сме осведомени за това, което се случва. Както а, спомена и колегата, една от характеристиките на този тъп, а, тип престъпност, нещо, което се вижда и в оценката на заплахата, е, че имаме нови форми на престъпна дейност. Те, а, тези престъпни групи не винаги се насочват към гражданите. Например, измамите в големи мащаби с ДДС. Те се отразяват на европейските граждани индиректно, защото държавите членки губят ресурси. Понякога злоупотребите може да идват от ръководните кадри, от по-високо равнище, а не от гражданите, обикновените такива. Така че трябва да имаме еднакво разбиране за термина мафия. Това е от особено значение, когато говорим за финансовите ресурси. Заплахата наистина е свързана с огромните финансови ресурси, с които разполагат тези групи. Затова се нуждаем от еднакво тълкуване, еднакво определение за термина мафия. По този начин и възстановяването на ресурсите и иземването ще се извършват по-лесно. Облагите от престъпна дейност и трудния въпрос на госпожа Холмайер – вие говорихте и за азиатските държави. Нашата законодателна рамка не ни позволява да имаме пряко сътрудничество с тези държави, освен ако нямаме споразумение за сътрудничество. Това е жалко, бих казал, защото така или иначе законодателството действа до нашата граница и след това трябва да търсим друг начин за да се справим с проблема. Сътрудничество с Интерпол, например, или по някакъв друг начин. Но ни е много трудно да имаме пряк контакт, който пък ни е необходим, за да бъдем ефективни. Нямаме много а, опит в а, подобни а, случаи, така че не мога да ви дам мотивиран отговор. Не мога да ви отговоря. Имаме няколко успешни случаи, но те са изолирани и не могат да говорят за някаква обща тенденция. Може би пропуснах един въпрос. Да, казва господин Елеро. Може би трябваше да се поработи по въпроса много по-рано. През 2007 се присъединих към Европол и работех по досиетата за трафик на хора. Първият случай, който дойде от Италия, беше за случай, който се случи през 2011 година. Значи едва през 2011 година за първи път Европол получи някакво досие от Италия за италианска престъпна група. А, какво да кажем за другите държави членки на Европейския съюз? Знаете, че имаме един цикъл на разузнаване в Европа, определят се приоритети, получава се информация, но ако 90% от информацията е свързана с фалшифициране на стоки, то това става и приоритет за Европол. Когато станах част от Европол, нямаше никаква информация за мафиотската престъпна дейност от Италия. Това се дължи на липсата на осведоменост – извън Италия. Това е причината. Понякога много от правоприлагащите органи дори не се сещат да пратят информацията на Европол. Въобще не им хрумва. Това обаче се промени сега. Когато започнахме да получаваме а, принос от Европол и имаше съвпадение а, някакси, а, тогава започнахме да работим и в сътрудничество с комисията Крим. Тогава всички си казаха, да, това може да е приоритет, защото получаваме все повече информация, Европол работи по въпроса, парламента работи по въпроса, което е достатъчно, за да а, се започне дейност с всички държави членки. Германия, например, подкрепя тази инициатива но Германия подкрепя инициативата, защото има горчив опит с италианската престъпна дейност. Така че нещо трябва да се направи и ако бяхме започнали по-рано, може би към днешна дата щяхме да имаме по-голяма осведоменост, но за съжаление това не зависи от мен. Надявам се, че следващия път, когато се обърна към вас, ще мога да ви докладвам за успешни операции в това отношение. В момента оказваме подкрепа за някои случаи, но а, сме в началната фаза, така че е рано да казвам, че сме успели. Надявам се, че отговорих на въпроса. Лева интервю. Благодаря, Бил Нютон, да не искаше да се изкаже. Аз ще се възползвам от това. Няма да говоря 25 минути, разбира се, защото ни остават 25 минути до края на заседанието, което е чудесно, защото тези господа са тук пред нас и може да ги питаме. Първо, за обучението на местните полицейски сили. Абсолютно съм съгласен. Района, който аз представлявам. Преди няколко години посетих част от полицейските служби при нас и на една имаше а, една хартия на стената, в която пишеше телефони на а, полицейски служби в чужбина. За тях чуждестранни полицейски служби бяха службите в Манчестър и Нотингъм. И аз за главата се хванах. И е, тогава какво говорим за останалата част от Европа? Изобщо не, не става дума. Тези хора имат нужда от обучение, наистина. Така че сте напълно прав. You mentioned the, the professionals, the specialists. Поменахте специалистите, които работят за групите, които идват, обслужват ги и си отиват. Не знам каква е техническата техническия термин, как наричам онези брокери, медиатори, които свързват хората, т.е. групата с експерта. Защото те са изключително властни. Огромните средства на мафиите. Къде са тези пари? Силно са в банките. Къде са? Знаем ли в кои банки? Европейски банки? Ние пазим техния баланс ли? И накрая най-важното. Казахте, че отгоре надолу трябва да тече тази просветна кампания. 28-те държавни правителствени ръководители трябва да кажат, това е приоритет за нас. Имаме нужда от действия в цяла Европа. Сега, как да се постигне това? Много е сложно. Трябва гражданите да ни подкрепят. И за това тази комисия е много важна. Не знам дали ни излъчват по интернет, но се надявам част от хората в Европа да ни слушат. И ако може хората да ни подкрепят и да кажат на своите ръководители, че не правят нищо, че трябва да направят нещо, то тогава ще може да влезе това като точка от дневния ред на лидерите и те ще кажат, че са готови да се борят. Оттам ще последват и действия. Как да накараме лидерите да се задействат и да предприемат действия. Ето това е въпрос. Благодаря. Ще започна с последния въпрос. Еми, точно за това сме се събрали и за това има публична версия на доклада, за да осведомим хората. Това е ключа. Не говоря само за обществеността, говоря и за тези местни полицейски служби, които си мислят, че Манчестър е в чужбина. Това са същите хора, които ще влязат в Европол сайта, за да търсят работно място, може би ще видят този доклад и ще ми се обадят. И между другото, откакто го публикувахме, трима души ми се обадиха от някакви малки грачета, които казаха, това е много странно, тук има един италиански ресторант, който наскоро отвориха, всички са много мили, обаче е се празен този ресторант, от друга страна не фалират. Мислите ли, че това е нещо странно? И така започват нещата оттам се стига до разследване, оттам се стига до арест и след това а, се отразява в а, медиите и хората ще прочетат, че има арест. А, има мафия тук. Арестуване някоя, ние не знаехме. Братовчет ми е англичанин. И там един осъден мафиотски бос Имаше ресторант, който след това, разбира се, бе екстрадиран в Италия. Та братовчет ми беше ял в неговия ресторант и от вестниците разбра всъщност къде е, се е хранил. Ам, така че така се поражда потребността и се стига вече до политическо ниво. Okay. So this uh, for my first part. For my second part, um, uh, training. The signals. The signals are very important. Uh, Даването на сигнали е много важно. Трябва да се разпознават признаците на инфилтрирането на мафиотски структури. Защото ако хората не знаят какво да търсят, може да се окаже, че те следят за нещо съвсем различно. Ако, например, се забележи ресторант, пицария с много кеш, с много пари в наличност, които се въртят. Това е един от признаците, които веднага биха ме задействали. Ако винаги е празна пицарията, винаги е отворен и е отворен 10 години, а няма хора вътре, значи откъде идват тия пари? Идват от някъде, нали? Що се отнася до активите, Ако погледнем района Калабрия, един от най-бедните региони, а групите, мафиотските групи, които оперират там, дрангета, са сред най-богатите в света. Те генерират бедност, не генерират богатство в своя район. Къде са парите, питате вие? Ето това е, е въпроса за 1 милион долара. Понякога отиват в недвижимости, защото за тях все още недвижимостите са а, много добър начин да инжектират средства в а, економиката. Част от а, парите им влизат в банковата система, но тогава стават проследими, когато влязат в банките. Така че най-важната част от тези групи са тези посредници. Тези хора, които официално не са част от мафиотска група, но всъщност те гарантират богатството. Това се нарича сивата зона, поне у нас така му викаме в Италия – и според мен това е най-опасната част на този тип престъпност. Защото когато тези групи проникнат в а, законната економика, купуват си акции, дялове от големи фирми. Това, което всъщност ги интересува тях, не е самата фирма. Интересува ги интересуват ги връзките, хората с които ще се запознаят и легитимните връзки на този легитимен бизнес. Т.е. ако влязат в един франчайз или проникнат в голяма ИКТ фирма, то тогава влизат във връзки. Връзки с юристи, с нотариуси. Почват да контактуват а, с инвеститори. Ето това са хората, които всъщност гарантират богатството на мафиотските групи. Много често те са част от мафиотската група. Тоест, някои групи, които са много предприемчиви имат такива свои лица. В друг случай това са просто доставчици на услуги. Тоест, те не предоставят услуги само на италианските мафии. Не, те предоставят услуги за всички организирани престъпни групи. Например, служби, които пращат пари в чужбини, в чужбина. Част от тях се притежават от такива посредници и престъпните групи знаят, че ако трябва да почистят известно количество пари, т.е. да ги изпират, ще занесат парите на тези хора. Тези хора чисто и просто им ги изпират, задържат процент от парите и те са доставчици на услуга всъщност. Те не са пряко свързани с а, руската организирана престъпност или която и да е друга. Не, това си е отделна а, престъпна група. И нашия доклад СОКТА от 2013 всъщност точно за това говори, за такива групи, които се специализират по предоставянето на такъв тип услуги. В Европол има различни случаи, по които работим. И банки има в тях замесени. Но не мога да кажа нищо, защото има следствена тайна. По тях те още не са приключили. Каква е полуката за нас? колкото и да е добро законодателството, тези хора са професионалисти. Те винаги ще намерят начин да огънат закона в своя посока. Така че трябва да получаваме постоянно нова информация от държавите членки, защото колкото повече получаваме нова информация, толкова повече може да информираме полицията и да казваме, ето, това се случва сега, това е ново, защото това, което се е случило преди две години, вече не се случва, да речем. При италианската организирана престъпност, например, забелязваме, че те се занимават с нискорискова престъпна дейност в момента. Защото когато някой го арестуват и отиде 20 години в затвора за наркотрафик, в момента в който излезе, най-вероятно, вместо да се занимава с наркотрафик пак да го хванат, си намира някакъв друг начин да изкарва пари. Това се забелязва по-настоящем. Надявам се, че съм отговорил на въпроса ви. Аз мисля, че ако искаме да постигнем успех, е да променим подхода си е, към изясняване на закононарушението, да има доказателства, да разберем първо това, а не организираната престъпност като бизнес. Тоест, от самото начало ние трябва не само да разследваме извършеното престъпление, но трябва да разберем точно как функционират и откъде са финансовите потоци. Ние не можем да кажем точно откъде са парите и това е един от е, специфичните проблеми. И Европол и агенцията, където можем да направим това, набирайки информация. И много държави членка ще се възползват, защото дадена страна не може да се справи сама и отново и отново контактната точка е системен опит за събиране на данни, анализирането им и да се предостави анализа на разследващите органи в държавите членки, за да се е, разбере обхвата на групата и да има е, координирано разследване. Мисля, че това е просто реална промяна в парадигмата. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Има ли други въпроси? Не. Ми добре, в е, такъв случай бих искала да благодаря на представителите на Европол. Да. Thank you. Um, благодаря, госпожо председател. Е, първо, аз е, Съжалявам, просто неизбежно закъснях и не можах да кажа всичко, което се каза тази сутрин, но от е, това, което току-що чух и това, което прочетох, е, разбирам, че темата е изключително интересна и се сетих, е, когато говорихте за естеството на така наречения биг бизнес за организирана престъпност, Ал Капоне се занимава просто с неплащане на данъци, нищо повече. Е, така че мисля, че този път, по който тръгвате, е правилен. Но една от областите, е, която ме интересува, това са въоръжени е, престъпления и особено е, балистичните разследвания, когато говорим за разследването на престъпленията, връзките между групи и индивиди. И заради това бих искала да ви попитам, можете ли да ни кажете дали вие сте използвали балистични разследвания в подхода ви към престъпления, при които се използва оръжие? оръжие. И изобщо е, по какъв е, начин това би допринесло за разследване на организирана престъпност? дейността на е, Европол имат приоритети. И това са основните проблеми, с които се изправят държавите членки и престъпление и тероризъм. Сега, е, е, този вид престъпност, за който говорите, не е част от приоритетите ни. Но на управителния съвет през юни се реши да започнем да се подготвяме за оперативни и стратегически проекти по финансиране на трафика и различния вид трафик. И ако мога да предвидя каква ще бъде политиката на Европейския съюз, ние ще изработим планове за действие, които да бъдат стратегически и тогава може би ще се говори и за балистични разследвания. За момента не мога да кажа подробности, защото тези планове се изготвят съвместно от комисията и държавите членки, така че е, просто трябва да видим какво ще стане, но очаквам, че това може да се окаже интересна тема. Да ви Благодаря. Благодаря на всички. Не само е, на колегите. Благодаря, разбира се, и за работа, която сте извършили двамата ни оратори. Благодаря, че сте тук и че ни дадахте допълнителна информация към е, заключителния ни доклад. Моля да благодарите и на вашия директор. Нашата комисия подкрепя такъв тип работа, такъв тип дейност. Надяваме се, че в бъдеще Европейския парламент, т.е. новия мандат, вече е, ще има достатъчно дълновидни хора, които да се възползват от нашата работа и да продължа тази работа. И така, следващото ни заседание е на 9 септември в Страсбург вечерта. Залата ще научите по-късно. Приятна вакансия, да си починете, да се срещнем още по-решими и по-силни. И да изложим своите идеи пред пленарната зала в Страсбург.